Ladies and gentlemen, colleagues, please take your seat. Госпожи и господа, колеги, моля заемете местата си. Точка първа, приемане на дневния ред. Господин Панциери днес не е тук. доклад за съвместната делегация в страните от Магреба и по-точно в Тунис. Това бе предвидено за. Извинете, ще обсъдим това утре в 4.45 на мястото на точката за Генералната асамблея на ОНЕ. Протоколът от заседанието 28 февруари е одобрен. Съобщенията на председателя ще направя по-нататък, за да не губим време. Приветствам сърдечно с добре дошъл на нашето заседание генералния секретар на НАТО Андерс Фрок Размусен. Радвам се, че се отзовахте на поканата ни, която ви отправихме преди сравнително кратко време. Радвам се, че днес ще разговаряте с нас за срещата на високо равнище в Чикаго на 20 и 21 май. Мисля, че Европейският съюз трябва в много по-голяма степен да активизира отношенията си с НАТО. Мисля, че във връзка с това е важно да проведем тази дискусия днес в навечерието на срещата на високо равнище ще присъстват десетима представители на националните парламенти от седем страни на днешните разисквания. Добре дошли и на тях. НАТО се намира в трудна фаза на преход особено като се има предвид настоящата економическа криза. Предвид на економическата криза Европа е много по-зависима от сътрудничество в областта на въоръжаването и военното дело. Трябва да се използва ефектът на взаимодействие, да се извлекат полуки от положението в Либия и Афганистан. Изправени сме пред много значими проблеми. Много е важно генералният секретар на НАТО днес да ни информира за приоритетите от дневния ред на предстоящата среща на високо равнище. Още веднъж добре е дошъл и благодаря, че се отсъвахте на поканата ни. Имате думата. Господин председател, скъпи Елмар, много благодаря за уводните ти думи. Позволете ми първо да се възползвам от възможността да отчета дългосрочния ви ангажимент в областта на европейската външна политика, да отчета активното ви участие в развитието на институциите на Европейския съюз, активното ви участие във външната политика и политиката за сигурност, както и категоричния ангажимент, който сте поели във взаимоотношенията Европейски съюз-НАТО. Винаги с удоволствие посещавам Европейския парламент. Както знаят някои от вас, аз самият съм бил парламентарист в продължение на 31 години, така че се чувствам тук като дома си Посещенията ми тук също ми припомнят за това колко близо са европейските институции до НАТО, тук в Брюксел. Що се отнася до сигурността, Европа има основания да се гордее. През изминалите 10 години европейските съюзници на НАТО отстояваха позициите си в Афганистан. Те бяха отговорни и за въздушната кампания в Либия, допринесоха и за стабилизирането на обстановката на Балканите. През изминалите 10 години Европейският съюз изигра ключова роля в Грузия, на Балканския полуостров и в Африка. Това са впечатляващи и важни постижения. Те са впечатляващи, тъй като на Европа се пада важна роля при опазването на сигурността. Може би не живеем в най-опасните времена в сравнение с минали исторически събития. За сметка на това живеем в най-сложните и непредсказуеми времена. Економиките ни са изложени на огромен натиск. На огромен натиск са изложени европейските граждани и публичните финанси. Същевременно се намираме в положение на непредсказуемост, непредсказуемост на обстановката в Северна Африка, в Близкия изток, непредсказуемост свързана с възникващи нови заплахи, като например киберпрестъпността. Трябва да се справим с тези предизвикателства. Това е една трудна задача, тъй като тук разполагаме с ограничени ресурси. Същевременно обстановката в света е несигурна трябва да обърнем поглед към Европа, към националните си проблеми, но не бива да си затваряме очите и пред промените в света. Нито една отделна нация, нито една суперсила, нито един континент, колкото и силен да е той, не могат по-отделно да работят за справянето с тези предизвикателства. Към настоящия момент повече от когато и да било зависим един от друг – за да гарантираме споделена сигурност, за да опазим ценностите, които споделяме. За тази цел трябва да продължим да инвестираме в онези взаимоотношения в областта на сигурността, които са от значение. В продължение на над 60 години Европа и Северна Америка си сътрудничат на ниво НАТО с цел справяне с общи предизвикателства, опазване на мира и демокрацията и изграждане на една цялостна, свободна и мирна Европа. Към настоящия момент не можем да отделим нашата сигурност от сигурността в световен мащаб. Понякога това означава, че трябва да разполагаме европейски контингент отвъд границите на Европейския съюз. Трябва да правим това, за да гарантираме сигурността на територията на съюза. Такива мерки предприехме на Сомалийското крайбрежие, в Афганистан и в Либия. Като се има предвид това, Смятам, че дори и да трябва да се справи с економическите си проблеми, Европа не може да си позволи да обръща поглед само към себе си. Когато говорим за сигурност, единствената перспектива, към която трябва да се ориентираме е перспективата в световен мащаб. Но нека бъда ясен. С това не искам да кажа, че автоматично следва да се занимаваме с всеки проблем, възникващ някъде по света. Това означава обаче, че европейските нации трябва да обърнат поглед към света. Трябва да бъдат готови да действат в името на Европа. Европейските нации трябва да бъдат способни да се присъединят към северноамериканските ни съюзници в операции извън Европейския съюз. Така ще можем да защитим гражданите си съгласно устава на ООН. Настоящите економически затруднения биха могли да доведат до това европейските нации по-скоро да обърнат поглед към себе си. Те обаче се нуждаят от една конкурентоспособна Европа, която е обърнала поглед към света. За да се изгради такава Европа, трябва да продължим инвестициите в военни способности от стратегическо значение. Европейските нации трябва да проявят готовност да използват тези стратегически способности при необходимост. Добрата новина е, че Европа не започва съвсем от нулата. Днес разполагаме с много по-висок капацитет, с много по-голяма воля от преди няколко десетилетия. Много повече европейски контингенти са разположени навсякъде по света в сравнение с миналото. Дори по-малки нации, като моята, проявиха готовност да разположат многочислени контингенти. Миналата година в Либия европейските страни ясно показаха, че проявяват воля за ръководене на операция на НАТО. Без обаче значима американска подкрепа, една такава операция би била по-малко ефективна. Имам предвид зареждането на самолетите във въздуха, контрола на въздушното пространство и други мерки. За да може Европа да осигури подобни действия, е необходима политическа ангажираност. Политическата воля е също толкова необходима, колкото и финансовите ресурси отделни нации сами за себе си вече не могат да осигурят необходимите военни способности, било то сега или в бъдеще. Но ако ние обединим и споделим ресурсите си, ако преминем към многонационални решения, то ще можем да осигурим и военните способности, от които се нуждаем през 21 век. Ще можем да изградим система на интелигентна отбрана. От основно значение за установяването на такава система е по-тясното сътрудничество и координиране между Европейския съюз и НАТО. Така двете страни взаимно ще се подсилват и ще се подкрепят. Няма да се съревновават. Всички знаем, че имаме 21 общи членове всички те разполагат с определен брой на накоплаци и с определена численост на контингента си, т.е. с ограничени ресурси. Затова предлагам и настоявам за обединяването на ресурсите, например в рамките на проекта за зареждане на самолетите във въздуха. Ясно е на къде трябва да поемем в бъдеще. Всички можем да извлечем повече ползи от по- големи военни способности. Европейският съюз и НАТО трябва взаимно да се допълват, трябва взаимно да се подкрепят, при гарантирането на си мира и сигурността в световен мащаб. За да може да поеме такава ключова роля, Европа трябва да инвестира в общите структури за сигурност, както и в особено важното трансатлантическо партньорство в политическо, економическо и военно измерение. Аз вярвам в Европа. Вярвам в ангажимента, поет от Европа за насърчаване на мира и сигурността, както тук на европейския континент, така и отвъд неговите граници. Вярвам и в волята на Европа да изиграе тази своя роля в световен мащаб. Благодаря ви. Благодаря ви за изявлението. Мисля, че ни дадохте доста храна за размисъл и опасявам се и за разисквания. Списъкът на желаящите да се изкажат е пред мен. Той е доста дълъг. Затова предлагам да въведем и ограничения във времето за изказване. Моля ви да се вмествате в рамките на две минути. Колегата Сала Франка. Bienvenido, señor secretario general. Благодаря, господин председател. Е, сърдечно добре дошъл, господин генерален секретар. Тази среща се състои в един много важен момент и то в рамките на е, следващата среща на върха в Чикаго и за това тук е, се провежда тази среща в началото на април и също така вие се срещнахте в началото на април с господин Барозо, за да укрепите отношенията между Европейския съюз и НАТО. Искам сега да не изтъквам в настоящия момент положителните или отрицателните страни, а искам да говоря не само за Либия, но и да науча какви полуки ще си извлечем от този случай. Освен това, искам да чуя как изглеждат нещата с сближаването между различните членове на организацията предвид географската готовност за операции. Мисля за Либия, за Афганистан и възможни интервенции на НАТО предвид ситуацията в Сирия и Сомалия. Трето, как разглеждате отношенията с Русия и някои други държави от бившия Съветски съюз и каква роля играе в момента Турция за укрепване на отношенията между НАТО и Европейския съюз. И накрая, доколко ролята на Обединените на Съединените Американски щати – е роля, която трябва да продължи и дали САЩ ще продължат да играят водеща роля в НАТО. Някои критикуваха действията в Либия и аз искам да чуя от вас как е, ще трябва да организираме нашата работа предвид е, тази важна среща на върха в Чикаго. Благодаря. Госпожа Копа. Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е свързан с ядрените оръжия в Европа. До каква степен те са важни за новата програма за разобеждаване на НАТО да има ядрени оръжия в Европа? Предвид е, измененията в НАТО, които са предвидени за десетилетия и програмата за ядрена защита, се питаме дали трябва да има подобен контингент от атомни оръжия, които да успокоява населението за това, че има ефективна защита, но едновременно след това да се намали количеството на ядрени оръжия на европейска територия. И как се вписва в това ядрената заплаха, идваща от държави като Иран и Северна Корея? Благодаря ви. Dziękuję bardzo. Cztery uwagi do tego, o czym mówił sekretarz generalny. Po pierwsze... Благодаря. Искам да коментирам казаното от господин генералния секретар. Първо, срещата във Вашингтон преди два месеца. Тогава ние си помислихме, как ще се организира интелигентната защита. Това е по-скоро интелигентната отбрана. Това е изключително важна тема, изключително важна и в светлината на срещата на върха в Чикаго, но също така е важен и въпросът с capability, което трябва да бъде преведено на общо достъпен език. Какви крачки се правят в тази насока? И второ, има някои неясноти, във връзка с това, което трябва да се случи в Афганистан с ISAF, задачите трябва да бъдат намалени и сведени само до осигуряване на сигурността в тази страна. Предвиждат се и някои нови развитие и за това искам да попитам как ще изглежда мисията на ISAF след 2014 година. Това ще бъде коалиция на желаящите или ще се преследва други цели. И трето, генералният секретар познава моята силна подкрепа и то от години за реформата на главната квартира на НАТО и също така водещата роля – или по-скоро как е, са разпределени ролите там. Ще трябва обаче да се огласят публично резултатите от е, дейността там в последно време. Ще трябва да се поддържа способност, капацитет на еднакво ниво и това беше обсъждано в Лисабон. Въпросът ми е, когато става дума за структурна реформа, в Трансатлантическия съюз. Естествено, тази реформа ще продължи, нали? Благодаря. Госпожа Латфорд. Uh, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин генерален секретар, благодаря ви, че сте днес сред нас. Моят въпрос е подобен на въпроса, който зададох на вас и предшественик преди 6 години. Европейският Парламентът превежда последователно наблюдение след доклада, изготвен през февруари 2007 година по отношение на задържането и изтезанията. И бих задал въпрос относно рамката на НАТО и в частност относно споразумението от 4 октомври 2001 година, когато НАТО се позова на член 5 и част от предвидите действа беше засилване на разузнавателната дейност в борбата срещу терористичната дейност. И това също така даде възможност на съюзниците на Съединените щати да се ползват от базите на, съ... на членовете на НАТО, включително и за презареждане. Знаете, че Подобно сътрудничество улесни нелегалното предаване и други нелегални практики, като например изтезнанията. Някои от държавите, за които има подобни съмнения, като Литва и Румъния, например, се стремяха към членство в НАТО през този период от 2001-2004 година. Въпросът ми е Имахте ли възможност да разследвате тези твърдения, че НАТО по някакъв начин е улеснява подобни действия? Не говоря за военни действия, а за действия в областта на разователната дейност. Въпросът ми е, има ли подобни разследвания и ако да, можете ли категорично да ни уверите, че по никакъв начин НАТО не е участвало в тези действия, свързани с предаване и изтезания на затворници. Мадам Лохбиле. Госпожа Лохбиле, но мисля, че трябва много повече да се съсредоточим в срещам всяко равнище в Чикаго. Благодаря ви, господин председател. Първият ми въпрос е свързан с казаното от изказалото се тук ще преди мен колега. Имаше изслушване в Комисията за човешки правила относно различните програми за тайни полети. Поканихме и представители на НАТО, които възнамеряваха да присъстват, но в последният момент решиха да не го сторят. Затова ви призовавам да отговорите на въпросите зададени от нашия докладчик. Вторият ми въпрос е следният. Може ли да ни уточни, да ни запознаете с резултатите от срещата на съвета русия над от миналата седмица и дали може да ни кажете дали на, срещата високо в Чикаго ще се обсъжда защитната отбрана на Русия. Благодаря ви. Мистер Пианета, Камера де депутати Италия. Господин Пианета от Камерата на депутатите в Италия. Благодаря, господин генерален секретар. Поставихте акцента върху възможностите на Европа за поемане на роля в областта на отбраната, роля отвъд потребител на сигурност. Освен да потребява сигурност, Европа би трябвало и да допринесе за установяването на сигурност. Въпросът ми е следният. Какви според вас са възможностите за установяването на интелигентна система на отбрана и за споделяне и обединяване в Косово? Вторият ми въпрос. Русия няма да бъде представена на срещата на върха в Чикаго. Каква е вашата оценка? и какви са въпросите, които възникват за НАТО във връзка с отсъствието на Русия? Председателят. Благодаря. С това ще дам думата на генералния секретар. Благодаря ви за въпросите. Първо, по въпроса на господин Салафранка. Какви полуки можем да си извлечем от операцията в Либия. Ще изтъкна две важни полки. Първо, европейските съюзници, в случая съвместно с Канада, успяха да предоставят най-многобройните ресурси за въпросната операция – това е основната полука от тази операция, а именно, че въпреки мерките за строги економии, Европа пое доста голяма отговорност за провеждането на тази операция. Второ, европейските съюзници все още не разполагат е, с военен капацитет, с военни способности от основно значение. Ако Европа следва да поеме водеща роля в рамките на управлението при кризи в света в бъдеще, тя трябва да си осигури тези способности. Една от тях е презареждането на самолетите във въздуха с помощта на Европейската агенция по отбрана бе стартирана инициатива за разработването на концепция за обединяване и споделяне. И в резултат от тази инициатива ще бъдат изградени тези способности за презареждане във въздуха. Друга способност от основно значение е свързана с контрола и наблюдението например с безпилотни самолети. Европа се нуждае от подобни способности. Призовавам европейските ни съюзници в бъдеще да инвестират в подобни способности, които са от основно значение. Това бяха двете основни полки, които си извлякохме от операцията в Либия. Попитахте ме също така дали е възможно НАТО да участва в провеждането на нови операции Позовахте се конкретно на Сирия и Сомалия. По въпроса за Сомалия отговорът е не. Операцията там се ръководи от Африканския съюз. НАТО предоставя подкрепа на Африканския съюз, но водещата роля се пада на Африканския съюз. И мисля, че това е правилният подход. Що се отнася до Сирия, нямаме каквито и да било намерения за извършване на намеса там. Много често ми се задава въпросът защо се намесихме в Либия, но не и в Сирия. Отговорът е ясен. В Либия разполагахме с мандат, предоставен от ООН. Не разполагаме с такъв мандат в Сирия. Освен това, положението в Сирия е доста по-различно. Там обстановката е много по-сложна, както в политическо измерение, така и по отношение на въпроса с религиите и етносите. Ето защо смятам, че към Сирия трябва да се приложи регионален подход, т.е. следва да се осигури активното участие на страните от региона. Наистина съжалявам, че съветът със сигурност на ООН не успя да се споразумее за резолюция с задължителен характер – но всички членове на съвета за сигурност подкрепиха декларацията на председателството, която залага на мирния план на Кофи Анан. Мисля, че възоснова на мирния план на Кофи Анан може да се намери мирно решение на конфликта в Сирия. Призовавам държавното ръководство да подкрепи стремленията на гражданите за демокрация и свобода. Остро осъждам репресивните мерки спрямо цивилното население. Зададохте ми въпроса Турция, за взаимоотношенията между Турция, ам, НАТО и Европейския съюз. Знаем, че отношенията между НАТО и Европейския съюз все още не са развили пълния си потенциал – но не само Турция ще изиграе роля в това отношение. Аз внесох няколко практически предложения за постигане на напредък по този въпрос и по-конкретно предложих Европейският съюз да сключи специално споразумение с, между Турция и Европейската агенция по отбрана като в това споразумение се предвиди глава за мерки за сигурност, които да се провеждат от Европейския съюз и Турция. Турция трябва да приеме също така, че всички 27 държави членки на Европейския съюз същевременно ще си сътрудничат с НАТО. И така ще се постигне баланс. За съжаление, по тези мои предложения до момента не е постигнат някакъв напредък. Запитахте ме за ролята на Съединените щати на ниво НАТО. Нищо ново няма да ви кажа, като заявя, че Съединените щати са доминиращият съюзник на ниво НАТО. От края на студената война насам станахме свидетели на промени тези промени още по-ясно показаха, че Съединените щати понасят основната част от бремето, що се отнася до гарантиране на сигурността. Днес европейските съюзници внасят само 20% от общите разходи за отбрана. На тях се падат едва 20% от тези разходи. Ето защо Европа трябва да инвестира в необходими способности. В времена на економически ограничения, на строги економии, единствената възможност за подобни инвестиции е да обединим ресурсите си в рамките на така нареченото обединяване и споделяне. Госпожа Копа ме попита за противоракетната отбрана. Тази система за противоракетна отбрана не е насочена към конкретни страни. Тя следва да противодейства на заплахи, откъдето и да проистекат те. Над 37 страни по света притежават такива системи или възнамеряват да инвестират в системи за противоракетна отбрана. Някои от тези системи могат да бъдат използвани и срещу държави, членки на НАТО. Ето защо взехме решение да изградим своя система за противоракетна отбрана. Както казах, тя няма да е насочена към конкретни държави, а ще противодейства на заплахи. Богдан Клих ме запита какви мерки са били предприяти за насърчаването на интелигентната отбрана. Продължаваме работата си по пакет от много конкретни предложения, които предстои да бъдат приети на срещата на върха в Чикаго. Съгласно тези предложения ще бъдат инициирани 20 конкретни национални проекта. Опитахме се да определим нациите, които ще поемат водеща роля в рамките на тези проекти. Проектите ще покриват широк спектър от области, области, в които се нуждаем от по-добри капацитети, например на организационно равнище или на ниво отбранително оборудване или обучение. Всички тези проекти ще са възможни, защото ще обединим усилията си в рамките на интелигентната отбрана. По въпроса за Афганистан. Какви ще са задачите на мисията след 2014 година? Ясно е, че трябва да се продължат мерките за обучение, предприемани от НАТО. До края на 2014 година ще приключи мандатът на ИСАФ. Но НАТО ще продължи да поддържа и след 2014 година мисия за обучение. Все още Обсъждаме конкретните условия за работата й. От сега е ясно, че мисията ще бъде насочена към обучаване на афганистанските служби за сигурност. Да се върна на вашия въпрос. Няма да действа коалиция на желаещите. Ще се предоставя обучение под ръководството на НАТО. В момента възниква въпросът дали са ни необходими допълнителни способности за оказване на подкрепа на афганистанските служби за сигурност. Ще отговорим на този въпрос по време на срещата на върха. Що се отнася до реформата на НАТО, не сме отстъпили от амбициозните си цели. Продължаваме да преследваме все така амбициозни цели но възнамеряваме да проведем реформи, за да повишим ефективността на структурите си, така че да можем да си поставяме все така амбициозни цели и в бъдеще. Леди Лътфорд зададе въпрос за позоваването от страна на НАТО на член като визираше 12 септември 2001 година, деня след терористичния акт в Съединените щати. Какво направихме тогава? Това е нещо, което продължаваме да правим и сега, а именно разположихме контингент за провеждането на антитерористична операция. Подобен контингент все още действа в Средиземноморието. Това направихме тогава. Мога да ви уверя, че НАТО, разбира се, по никакъв начин не е участвала, нито пък участва в незаконни действия, като тези, които описахте във въпроса си. Госпожа Лохбилер ми зададе въпроса срещата на съвета НАТО-Русия, която се състоя миналата седмица. Това бе една много ползотворна среща в която направихме преглед на напредъка, постигнат в рамките на сътрудничеството НАТО-Русия през изминалите 2-3 години. През този период бе отбелязан значителен напредък в взаимоотношенията ни. Установихме засилено сътрудничество в Афганистан, по силата на преходно споразумение с Русия установихме засилено сътрудничество за борба с трафика на наркотици, пиратството и тероризма. Както виждате, в редица области са предприяти мерки за такова засилено сътрудничество. Има много области, по които не сме постигнали споразумение. Една от тези теми е Грузия. Настояваме пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия. Друга област, по която не сме се споразумели, е противоракетната отбрана. Отправили сме покана към Русия да участва в разговори с нас до момента не сме постигнали особен напредък. Надявам се, че разговорите ще продължат и че ще можем да сключим споразумение с Русия за противоракетната отбрана. Като цяло срещата на съвета НАТО-Русия бе доста ползотворна. Господин Пианета ме попита за прилагането на системата на интелигентна отбрана, за обединяването и споделянето на способности на територията на Косово и Балканите. Нека поставя въпроса ви в малко по-широк контекст, към е необходимостта от тясно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз в Косово. Ще бъда съвсем честен. Особено съм загрижен във връзка с това, че операцията на Европейския съюз там не разполага с достатъчни ресурси. На практика този недостиг на ресурси доведе до сериозни последици за НАТО, тъй като нашата операция, операцията на K4, ще бъде засегната. Ние ще трябва да поемем функции, да изпълняваме задачи, които не са били предвидени първоначално, най-вече в северната част на Косово. Обедени сме, че е необходим механизъм за тясно координиране, че трябва ясно да се разпределят функциите на Европейския съюз и на НАТО. Би ни се искало Европейският съюз в рамките на една силна операция ЮЛЕКС за установяване на върховенство на закона в Косово да поеме водеща роля. За това би трябвало да се осигури и адекватно финансиране. Зададохте и въпрос във връзка с неучастието на Русия на предстоящата среща на върха. Да, така е. Русия няма да участва. Разговарях с новоизбрания президент Путин преди няколко седмици. Стигнахме до извода, че тъй като той е особено натоварен с вътрешно-политически въпроси, че му предстои да встъпи в длъжност или че встъпи в длъжност само няколко седмици преди срещата на върха в Чикаго, то ще му е трудно да участва в Чикаго. Договорихме се обаче колкото се може по-бързо да проведем двустранна среща. Една подобна среща бе проведена миналата седмица, срещата на върха, извинете, на съвета НАТО-Русия. Ще продължим подобни разговори в бъдеще. Процесът не се свежда само до срещите на върха на НАТО. Поканихме Русия да участва в срещата на ИСАФ в Чикаго ще продължим диалога си с страната. Oh, is, uh, Благодаря. следващия оратор е господин Демо. Благодаря ви, господин председател. И добре дошли от групата на ЕКР. Ние сме едни от най-пронато групите в парламента. В отношение на Либия ми се струва, че не успяхме да постигнем всички военни цели и в Надявам се съгласни с този извод, защото част от оръжията достигнаха до различни групи в Сахел и в частност групировки финансирани от Катар. По отношение на срещата високо равнище в Чикаго, тук ще прочетох, Съединените щати са решили да отложат изтеглянето си с, с цяло десетилетие до 2024 година, което е добра новина, но се притеснявам, че Афганистан може да се превърне в някаква зона зона под контрола на западните страни и че афганистанските сили за сигурност няма да поемат отговорността за осигуряване на безопасността в собствената си държава. Как си представите ситуацията след 2014 година? Изглежда по-голямата част от силите ще са напуснали и дали ще се променят отношенията с съседните държави, в частност Пакистан и Китай? Дали това ще се промени отношенията с държави след напускането на силите на ИСАФ? Според нас не трябва да има припокриване между целите на НАТО и на различните други сили на, на, между силите на НАТО и на ОПСО предвид предвиждането в съкръщаването на бюджетите за отбрана в отделните държави и членки, как може да се оправдае това припокриване на дейностите между НАТО и ОПСО? Благодаря ви. Дам думата на председателя на делегацията ни в НАТО. Благодаря и добре дошли на генерал секретар от името на делегацията на Европейският съюз в НАТО. Първо, говорите за по-доброто сътрудничество между Съюза и НАТО от няколко години. Не знам всички сме съгласни с това твърдение, но действителността далеч не отговаря на тези очаквания. Така че въпросът ни е какви са конкретните ви предложения за разделяне на дейностите между Европейския съюз и НАТО. Вторият ми въпрос е свързан с данъчната и финансова криза в Европейски съюз. Какво е решението ви по отношение на дългосрочните планиране за увеличаване на способността, защото е ясно, че настоящите финансови проблеми ще имат дългосрочно отражение. Благодаря ви. Има господин Зингерис, председател на Литовската комисия по външни работи. Е, General, уважаеми господин генерален секретар, уважаеми господин Брок, Литва е една от новите държави членки на НАТО и ние граничим с регион, бивш регион на Кёнигсберг, настоящ регион на Калининград. И ние се притесняваме за прекалено високото равнище на присъствие на военни сили в този малък анклав в Европа. В прекрасната си встъпителна реч на срещата Русия и Европейския съюз споменахте много важни мерки, като например мерките в борбата с, с наркотиците или транспортът към Афганистан. Но въпросът ни е следният – В момента има заплаха за гарантирането на една хронична на сигурност за всички граници на НАТО и ние се притесняваме, че разполагането на нови ракетни установки в Англава в Калининград всъщност подобни действия се случват нееднократно. И въпросът ми е каква а, ще бъде новата реакция към новото развитие в а, района Калининград. Благодаря ви. Ähm, Благодаря. Искам да внеса уточнение във връзка с ракетната отбрана. Господин Расмусен, през октомври 2010 година вие говорихте за допълнителни разходи за е, ракетна отбрана на НАТО в размер на 200 милиона евро. Междувременно е, вътрешни изследвания за НАТО показват, че тази сума е твърде малка. Всъщност сега каква сума приемате, че ще бъде необходима? И е, нещо във връзка с е, контрола върху ядрената политика. Е, проведена е такава е, проверка и е, бихте ли е, казали какъв е резултат от тази проверка предвид тактическите оръжия в Европа? Каква е вашата позиция? Вие е, смятате ли, че трябва да се оттеглят е, е, частите от Европа? И сега един въпрос за Афганистан. Вие говорихте за обучителна мисия. Това ще стане в рамките на излична мисия на НАТО ли и правилно ли съм разбрала, че ще става дума за а, обучителна мисия само? Така ли е планирано? Планирано ли е, че а, тази мисия няма да включва военни операции? И след това искам да чуя за какви мащаби говорим, а, когато става дума за бъдещата мисия на НАТО в Афганистан. Благодаря. Благодаря, председателят. Всички групи се изказаха, тъй като има много желаящи за изказване. Ще скъсим времето за изказване на минута и половина. Господин Лисек. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, като заместник-председател на подкомисията за сигурност и отбрана, аз внимателно изслушах вашето изложение и Разбира се, е, всичко това засяга много нашата комисия. Ние ще трябва да обсъждаме същите въпроси. Сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз в сферата на политиката на отбрана е, в е, доклада, който беше подготвен от парламента през последните месеци, беше подготвен в моята подкомисия, се поно, че това е изключително важен момент и за това ще се радва много, ако а, дадете информация в а, тази връзка и също така за сътрудничеството Европейския съюз НАТО, там където се, се провеждат едновременни мисии, вие казахте, че това е по-добре. Цитирахте Сомалия и Афганистан. Там имаше проблеми в комуникацията, но нещата се подобриха. Това бяха моите коментари. Въпросът ми се отнася до Грузия. Този въпрос за Грузия ще бъде ли засегнат в среща на върха в Чикаго, защото това е страна, на която вече са отворени вратите на среща на върха в Букурещ и е, политическото и военно положение в Кавказ през цялото време е нестабилно напрегнато и за това искаме да разберем дали темата Грузия ще се обсъжда в Чикаго, ако да в какъв контекст. Благодаря, казва председателят. Господин Гробер. Uh, like... Много благодаря, господин генерал секретар. Бих искала да ви запитам относно трагичен инцидент с един кораб, превозващ мигранти в Средиземно море, който се случи в края на месец март. Наясно съм, че НАТО не е основният заподозрян, така да се каже, но все пак мисля, че няма достатъчно добро разпределение на отговорността в подобни случаи за бъдеще. Въпросът ми е следният. Какво може да стори НАТО, за да предотврати подобни инциденти за в бъдеще и а, каква ще бъде позицията на НАТО по този въпрос? Е, Кирилов. Думата има господин Кирилов. Your... Благодаря ви, господин генерален секретар. Благодаря ви за участието в тази дискусия и за ясните ви отговори. Напълно съм съгласен с оценката ви, че имаме, че Европа трябва да гледа към света предвид настоящото положение. Имам един въпрос. Имайки предвид факта, че има много ясна тенденция от страна на Съединените щати за прехвърляне на военните си способности към Азия, Обмисля ли възможността да се стигне до ситуация, в която Европейския съюз не просто да е водещ, но да се окаже единственият участник в кампании в държави като Либия, например. Говорите за пакет, който ще бъде одобрен на срещане всяко равнище в Чикаго. Предвид всичко постигнато вече по отношение на обединяването и споделянето на способности, безпилотните самолети и друг вид оборудване – каква е оценката ви? Кога в близко бъдеще смятате, че Европа ще има способ... необходимата военна способност да провежда подобни мащабни операции? Благодаря ви. Думата има господин Андрю Тав. Uh, the greatest uh, military threat that... Най- значимата военна заплаха, пред която сме изправени в момента, според мен идва от Иран. Не смятате ли, че би било разумно да се изиска от Израел да участва в срещата на върха в Чикаго? Вярно ли е, освен това, че Турция е блокирала, обявила се е против подобно предложение за отправяне на покана към Израел? Въпрос за Турция. Какво е въздействието върху надежността на Турция като ключов партньор на НАТО? произтекло от задържането и лишаването от свобода на повечето от водещите турски служители, турски генерали. Два много кратки въпроса. Госпожа Льозинг говори за това, а именно за разходите за системата за противоракетна отбрана, на колко точно ще възлизат и каква територия ще бъде покрита от тази система. Всички държави членки ли ще участват? За кораба, превозващ мигранти, НАТО започнала ли е процес по вътрешно разследване – ако е започнат такъв процес, какви са резултатите от него? Um, um, um, Благодаря ви. Предвид ограниченията във времето, ще се не може да отговоря много накратко. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Но господин Танък, казвате, че се притеснявате е, Афганистан не се превърне в един вид държава клиент на западните. Не смятам, че трябва да гледаме на положението по този начин. Разбира се, Афганистан ще продължава да се нуждае от нашето сътрудничество и след 2014 година доклада, на който се позовахте, е свързан с преговорите, които се водят в момента между Съединените щати и Афганистан относно дългосрочното двустранно стратегическо партньорство между Съединените щати и Афганистан. Смятам, че едно подобно дългосрочно партньорство ще изпрати силен и успокояващ а, знак към афганистанският народ и към съседите на Афганистан. Едновременно с а, това подобно партньорство изпраща много ясно послание към враговете на Афганистан. А именно, че те не могат а, да се надяват, че нашите сили просто ще се отеглят от Афганистан. Ние ще продължаваме да присъстваме в Афганистан като подкрепища сила. А афганистанските сили за сигурност ще поемат пълната отговорност за безопасността в държавата и това не е поведение на държава клиент. От 2015 година нататък афганистанските сили за сигурност ще поемат пълната отговорност за силите за сигурност. Ние ще сме там, за да им помагаме, но те ще носят пълна отговорност. Това е начинът по който една суверена държава поема отговорност за собствената си сигурност. Смятам, че това ще има положителен ефект и върху цялата динамика на региона, тъй като страните съседи на Афганистан и в частност Пакистан имат много силни притеснения относно бъдещото развитие на Афганистан. Ето защо е изключително важно да уверим съседите на Афганистан, че няма да оставим след изтеглянето си един вакуум на сигурността. Афганистан няма да се превърне в провалила се държава а ще бъде една сравнително добре функционираща държава, която ще може да се погрижи за собствената си сигурност, благодарение на много способните афганистански сили за сигурност. Такова ще бъде положението според мен. Разбира се, изправени сме пред предизвикателства. Наскоро станахме свидетели на много впечатляващи атаки в Кабул, но също така станахме свидетели на начинът, по който афганистанските сили за сигурност успяха да се справят с тази заплаха по много професионален начин. Това е добра новина и аз съм уверен, че афганистанските сили за сигурност ще успеят да гарантират сигурността на страната след като ние приключим с операцията на ИСАФ в края на 2014 година. Пак казвам, ние ще продължим да ги подкрепяме и след това изтегляне. Също така, Международната общност е поела ангажимент да участва в финансирането на афганистанските сили за сигурност след 2014 година. В края на 2014 година ще приключим с операцията на ИСА, след което ще останат около 350 хиляди служители в афганистанските сили за сигурност, което далеч надхвърля финансовите възможности на нашето правителство. Ето защо на конференцията в Бон международната общност пое ангажимент да участва в финансирането на афганистанските сили за сигурност след 2014 година с тази подкрепа и с този ангажимент, аз съм уверен, че Афганистан ще успее да стъпи на краката си, но най-важното е, че Афганистан няма да остане сам. Относно НАТО и Европейския съюз и в частност общата политика за сигурност и отбрана, напълно съм съгласен с вас. Трябва да избегнем припокриването и конкуренцията – трябва взаимно да си помагаме и трябва да гарантираме, че действията на Европейския съюз допълват действията на НАТО и обратното. И всъщност смятам, че се справяме доста добре в това отношение. Ако пренебрегнем общите политически предизвикателства, свързани с партньорството между Европейския съюз и НАТО, ние гарантирахме, че на равнището на сътрудничество между отделните служители има много добра координация в рамките на договорената политическа рамка. По-конкретно по отношение на инициативата на НАТО интелигентна отбрана и инициативата на Европейския съюз обединяване и споделяне на способности, станаме свидетели на отлично сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Това сътрудничество гарантира взаимното допълване в работата ни. Господин Волски в същата тази насока ме попита Как си представям разделянето на разпределението на действията между НАТО и Европейския съюз? Вече дадох един много конкретен пример, а именно възможността за зареждане на самолети във въздуха. Като цяло няма недостиг на способности за зареждане на самолети във въздуха, тъй като Съединените щати разполагат с голям брой а, е, танкери. Но в рамките на Европейския съюз има проблем. Защо трябва да има е, дублиране? Защото е ясно, че това е проблем за Европейския съюз и в частност за Европейската агенция по отбраната. Ето защо ние се радваме на инициативата лансирана от Европейската агенция по отбраната в тази насока. Това беше един конкретен пример – по-общо имаме съвместни операции на едни и същи места. В Афганистан, например, Европейския съюз има полицейска мисия, ние имаме военна мисия. В Косово Европейския съюз има роля за при опазването на реда, полицейска мисия, а НАТО има военна мисия. Това е един възможен пример за разпределяне на дейностите в едно и също поле на провеждане на операциите. Мога да си представя, например, че в Африка Европейския съюз може да играе по-водеща роля в сравнение с НАТО. Така че, когато говорим за конкретни географски райони и за конкретни способности, за конкретната роля, която трябва да се играе, Както виждате, намираме начин успешно да разпределяме задачите и да избягваме дублирането. Задахме също така въпрос, свързан с намаляването на бюджетите за отбрана. Мисля, че вече отговорих участен този въпрос. Мисля, че трябва да се търсят решения на международно равнище, не на чисто национално равнище разбираме, че отделните съюзници няма да могат да си позволят да закупуват скъпо военно оборудване за бъдеще, но ние можем да го направим заедно в рамките на съвместни проекти. Много конкретен пример са, например, транспортните самолети. Те са много скъпи, както знаете. И станахме свидетели на на голям брой съвместни проекти. 10 държави членки на НАТО и две други държави, става въпрос за Швеция и Финландия, се обединиха в проект и по този начин си позволиха да закупят три самолета C-17. Това са транспортни самолети, които по-отделно нямаше как да си позволят да закупят. Това е един наистина отличен пример за интелигентна отбрана. И тази концепция трябва да се използва и в други области. И мисля, че по този начин ще успеем да се справим с този проблем. Относно въпросът на господин Зингерлис за разполагането на водно оборудване в района на Калининград. Това наистина е притеснителен въпрос. Той беше повдигнат и на срещата между НАТО и Русия, защото ние разговаряме открито по всички въпроси с Русия. Ако руснаците наистина решат да разположат нападателни, нападателно военно оборудване към територията на НАТО, това ще бъде чиста загуба на средства, защото ня, НАТО няма никакви намерения да напада Русия. Така че това би било чиста загуба на средства напълно безсмислено е да се инвестират огромни средства в офензивно въоръжаване срещу един враг, който на практика не съществува. По-добре е тези средства да се отделят за социално-економическо развитие и за модернизацията на руското общество. Това е коментара ми по този въпрос. Господин Лозинг не разполагам с нови данни. Допълнителната цена за свързване на съществуващите противоракет, системи за протектна отбрана, за да се създаде една система, която да може да защитава цялото население на държавите членки на НАТО. И за да може тази система да обхване всички европейски съюзници на НАТО, допълнителната цена ще бъде от 200 милиона евро. Не разполагаме с нови цени, но разбира се, това не е цялата история. Защото отдавна съюзниците на НАТО решиха да участват в наречените театра, противокетни благодетелна отбрана на терен. Целта е те да защитават конкретни конкретни сили. Целта им ще бъде от 8, 80 милиона евро. Така че, както виждате, можем да съчетаем по този начин защитата на конкретните ни на нашите военни сили с защита на цялото население. Мисля, това е много добра идея. Относно намаляването на тактическите ядрени оръжия, бих се радвала да видя подобно развитие, но в подобен случай трябва много внимателно да се запознаем с броя на руските тактически ядрени оръжия, защото тук има сериозно разминаване съюзниците на НАТО значително намалиха своите арсенали от края на студената година насам, от края на студената война насам, извинете, но е, нямаше подобно развитие в Русия. Разминаването наистина е сериозно и ако НАТО намали своят арсенал, то трябва да гарантираме, че това намаляване ще се осъществи по съответният балансиран начин и от страна на Русия. Относно Афганистан, мисията за обучение ще си остане мисия за обучение, но разбира се, нашите служители, осигуряващи обучението, трябва да бъдат защитени и в момента обмисляме как това може да се случи на практика. Не сме наивни и трябва да гарантираме за това, че нашите служители по обучението могат да извършат своята дейност в сигурна среда. Относно въпроса за Грузия, мисля, че Направихме много поощително послание на среща високо равни на Извинете, че ще изпрати много положително послание към Грузия на среща високо равнище в е, Чикаго. Но искам да ви предупредя, че тази срещам всяко равнище няма за да цел разширяване и няма да се отправи покана към нови страни, включително и към Грузия. Но Грузия постигна сериозен напредък е, в е, процеса на реформиране и това ще бъде отбелязано в декларацията на, от срещата на високо равнище в Чикаго. Господин Тълба зададе въпрос относно инцидентът с кораба, превозващ мигра... мигранти. Въпрос, който беше повдигнат и от а, един друг участник. Разбира се, това беше един трагичен инцидент. Но преди всичко Държа да подчертая, че НАТО и съюзниците на НАТО положиха много усилия за спасяване на човешки животи по време на кампанията в Либия. На практика ние предотвратихме а, едно клане на територията на Либия чрез нашата операция корабите на съюзниците на НАТО участваха в спасителни операции, спасили над 600 души. И държа да ви уверя, че това беше основното ни постижение в кампанията ни в Ливия спасяването на човешки животи. Също така направихме много, за да предоставим необходимата информация на съвета на Европа, който разследва този инцидент. И също така бих искала да подчертая, че сме напълно готови да предоставим информацията, с която разполагаме при поискване. Това е отговорът ми на господин Брантман. Запитахте ме какво може да направим, за да предотвратим подобни инциденти в бъдеще. Не мисля, че това е предизвикателство, с което трябва да се справи НАТО на първо място, е, защото мисля, че, им, че всички носим обща отговорност за предотвратяването на подобни информации, на подобни инциденти, извинете. Това не е отговорност само на НАТО, но разбира се, корабите на нашите съюзници ще поемат своята отговорност. Както трябва да го сторят и всички други флоти. Господин Кирилов зададе въпрос относно бъдещата стратегия за отбрана на Съединените щати където ясно се е, измества е, акцента към азиатския регион. И ви ме запитате всъщност дали Европа ще трябва сама да се справя с управлението на кризи за бъдеще, кризи подобни на тази в Либия. Най-напред държа да подчертая, че според мен е съвсем естествено Съединените щати да се съсредоточат върху региона на Азия и Тихия океан и бързо развиващите сили в този регион. Но също така, като интегрирана част от стратегията на, за отбрана в Съединените щати е продължаване на ангажимента в НАТО. Възможно е Съединените щати да намалят част от своите сили, разположени в Европа, но в замяна на това Съединените щати ще инвестират в противоракетната отбрана и също така ще предоставят отряди, които ще участват в различните мисии, в мисиите за обучение и другите операции. Така че като цяло смятам, че партньорството ни с Съединените щати ще остане също толкова силно, колкото беше до сега. Но времената се променят и всички ние трябва да се приспособим към новите предизвикателства в областта на сигурността. Господин Дъв ме запита дали беше обмислена покана към Израел за участие в срещу високо равнище в Чикаго? Отговорът е не и затова много ясно мога и да заявя, че Турция не е блокирала подобна покана, просто защото тази покана изобщо не е била обмислена. А по отношение на процеса, който в момента се води в Турция, НАТО няма право да се намесва в функционирането съдебната система в Турция. Това е вътрешен въпрос и турските власти трябва да се справят с него. И накрая, мисля, че вече отговорих на въпроса за цената на, противоракетната, на системата за противоракетна отбрана. А относно територията, която ще бъде обхваната от системата за противоракетна противоракетна отбрана на НАТО, тази система ще покрие европейски, на територията на страните съюзници на НАТО в Европа. Това е целта на тази система. И така сме определили обхвата на системата с противоракетна отбрана на НАТО. Yeah. We have four more speakers. A little bit less than още четирима желаящи да се изкажат, които ще имат малко по-малко от една минута за изказване. Обърках се. Господин Поповски е заместник генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. Ако не е възможно да дадем думата на господин Поповски, ще предлагам да проведем още две заседания на нашата комисия преди срещата на върха в Чикаго. Така ще можем да обсъдим и гледната точка на СВД. Сега давам думата на госпожа Шаки. Благодаря, господин председател, господин генерален секретар Размусен. Въпросът ми засяга същото, за което ви запита и господин Дав. Четох статия в пресата по този въпрос. Към турските генерали са отправени обвинения в участие в терористична дейност и организиране на държавен преврат. Смятате, че това е вътрешно политически въпрос, но според мен той засяга и НАТО въздействие върху НАТО ще окажат както делото, което се води, така и съдебното решение, което ще се постанови. Те ще се отразят върху доверието, с което се ползва НАТО. НАТО смята ли да изпрати наблюдатели, така че да гарантира провеждането на делото в съответствие с международните стандарти, да предотврати отправянето на неоснователни обвинения, а в случай, че обвиненията са основателни, да гарантира прилагането на законови процедури. Господин Пашко, господин генерален секретар, Съединените щати променят стратегията си и мисля, че в един такъв момент е необходимо да обърнем поглед към бъдещето, а не просто да вършим текуща работа. Имам предвид предстоящата среща на върха. Осъзнават ли според вас съюзниците на НАТО, че трябва да отправим поглед към бъдещето, а не само да решаваме текущи проблеми? На срещата на върха ще бъде ли отправено подобно послание, като се има предвид, че стратегията, която бе прията, е за срок от 10 години? Госпожа Егле. Искам да попитам следното. Как преценявате външната сплотеност, външната кохерентност на Алианса, защото има сигнали, че НАТО има проблеми с защита на въздушното пространство в сферата на Балтийско море. И след това във връзка с Либия, за мен тази операция показа, че има огромни разлики в политическия подход към тази операция. Господин генералният секретар представлява един оптимистичен подход и застава зад него. И в такъв дух беше изложението ми, но моята оценка обаче е различна. Аз мисля, че в политическо отношение това не беше успех. Госпожа Георгио. Имам три въпроса към вас, господин Расмусен. Поздравявам ви, разбира се, и с добре дошли. Във връзка с анализа на разходите, които Русия извършва във връзка с ракети и укрепване на нейната позиция, дали тези средства не би трябвало да бъдат вложени за мирни и социални цели. И затова въпросът ми е дали е възможно подобно нещо да се направи и по отношение на разходите на НАТО, защото след нападенията в Ирак и в Афганистан. Смятате ли, че там наистина животът на хората се е подобрил след толкова десетки хиляди жертви? И третият въпрос е свързан с Гърция, която е, разходва много повече средства за отбрана, отколкото всяка друга държава. НАТО може ли да направи нещо, за да се решат проблемите, които Гърция има с Турция, за да бъдат намалени разходите за въоръжаване на Гърция? И след това два кратки въпроса. Ако Кипър наистина се присъедини към Съюза, можете ли да гарантирате каква ще бъде позицията на Турция? И последният въпрос. Знаете ли дали Великобритания разполага с ядрени оръжия на военните бази в Кипър? Благодаря ви, господин генерален секретар. Имате думата. Благодаря. По по въпроса на госпожа Шаке. Отговорът е не. Не на НАТО се пада отговорността да изпрати наблюдатели които да наблюдават съдебни дела, които се провеждат в наши държави членки на територията на Европа други са институциите, на които се пада тази отговорност, така че нямаме намерение да изпращаме мисия от наблюдатели на НАТО в Турция. Господин Пашко ме запита за срещата на върха в Чикаго и евентуалното ни виждане за бъдещето. Трябва да гледаме на тази среща на върха като на последваща проява – като на проява, която ще допринесе за прилагането на стратегическата концепция, приета в Лисабон преди няколко години. В тази стратегическа концепция очертахме основните задачи на НАТО. В Чикаго ни предстои да очертаем тяхното прилагане. И това е според мен виждането ни за бъдещето. Едно конкретно виждане за бъдещето не бива да си остава само на думи, то трябва да съдържа и конкретни предложения. Затова възнамеряваме и да приемем така наречения пакет за отбраната. Този пакет ще бъде прият в Чикаго. Той ще съдържа много конкретен ангажимент от страна на съюзниците на НАТО – да инвестират през едните години в военни способности в рамките на стратегията за интелигентна отбрана. На срещата на върха в Чикаго ще препотвърдим особено категорично трансатлантическите връзки. Това също е част от виждането ни за бъдещето. Възможно е на срещата на върха в Чикаго да излезем с много конкретни предложения, но те ще се вписват в цялостното ни виждане. Няма никакво противоречие между разработването на виждане за бъдещето и предлагането на конкретни мерки за претворяването му в реалност. Виждането за бъдещето не бива да се свежда само до амбициозни цели, облечени във високопарни думи. То трябва да бъде подкрепено и от конкретни предложения за действие. И именно това ще направим и в Чикаго. Работата на срещата на върха ще се вписва в контекста на виждането ни за бъдещето. Господин Шивиец намекна, че има спорове между съюзниците на НАТО, разногласия, най-вече във връзка с операцията в Либия. Позволете ми да ви поправя. Това не е така. Дори напротив, всички решения на ниво НАТО се вземат въз основата на консенсус. С други думи, нямаше да можем да проведем операцията в Либия, ако не се ползвахме с подкрепата на всичките си 27 съюзници. Друг е въпросът, че не всички наши съюзници активно допринесоха за провеждането на тази операция, отчасти защото не разполагаха с необходимите ресурси или поради други причини. Но всички, извинете, не 27, а 48 съюзници подкрепиха решението за провеждането на операцията. Така НАТО успя да установи и съответните командни структури. С други думи, операцията в Либия бе ясен сигнал за нашата солидарност, за постигнатия консенсус. Тя бе и огромен успех във военно отношение – изпълнихме мандата ни предоставен от ООН, а именно да предоставим закрила на цивилното население в Либия. Предотвратихме мащабно кръвопролитие в страната. Намалихме максимално броя на жертвите сред цивилното население. И това бе голям успех. Накрая по въпроса, зададен от гръцкия ви колега. Попитахте ме дали условията на живот в Афганистан са се подобрили. Всички знаем, че афганистанското общество ни изправя пред предизвикателства, че това е една от най-бедните страни в света. И като се има предвид това, мога да кажа, че бе постигнат значителен напредък. Миналата година бе регистриран економически растеж в размер от около 8%. В областта на образованието бе постигнат също голям напредък. Между 7 и 8 милиона деца посещават училище в Афганистан. Около една трета от тях са момичета. В миналото момичетата в Афганистан нямаха право да посещават училище. Постигнати са и значителни подобрения в областта на здравеопазването, например чрез разкриването на откриването, извинете, на нови болници. Увеличи се продължителността на живота, намаля смъртността сред новородените и децата. Бяха изградени много нови пътища, които допринесоха за развитието на стопанската дейност бяха установени и структури на пазарна економика. Особено динамични са и средствата за масово осведомяване в страната. Да, Афганистан е изправен пред огромни предизвикателства, но на въпроса дали е постигнат напредък, мога ясно да отговоря с да. Няколко думи за Турция и Гърция. Всички знаем, че в миналото между двете страни имаше напрежение, но благодарение на НАТО, организация, в която членуват и двете страни, още от присъединяването им сме можели да разрешаваме конфликтите между тях по мирен път. Именно това има значение. Това е още едно доказателство за успехите, които постига НАТО, а именно като успява да разреши конфликти по мирен път. И двете страни са силни наши съюзници. Те внасят ценен принос в дейността на организацията. Няма съмнение в това, че Турция по силата на географското си местоположение, на културното и историческото си развитие играе стратегическа роля. Благодаря, Андерс, казва председателят. Вие, вашата, вие в качеството си, извинете, на министър-председател на Дания успешно председателствахте съвета на Европейския съюз. Благодарение на вас, също така на ниво НАТО вече се води стратегически дебат, нещо, което не бе така в миналото. Благодаря ви за това, че очертахте и определени области, в които може да се подобрят взаимоотношенията ЕС-НАТО. Можем да обсъдим този въпрос по-подробно и в бъдеще. Така Европейският парламент ще може да постигне някои конструктивни резултати, да предостави по-добра информация на съответните си структури, като службата за външна дейност. Подобряването на взаимоотношенията ни има значение не само в политически план, то ще доведе и до економисване на средства. Ако постигнем ефект на взаимодействието, ще бъдем по-силни, ще установим мир и сигурност. но обаче трябва да се установи такъв ефект на взаимодействие при условия, които са приемливи за гражданите. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви успех на срещата на върха в НАТО в Чикаго. Извинете, да се надяваме, че ще е ползотворна. Freunde, ja. Ich möchte auf Скъпи приятели, искам да се върна към точка трета от е, дневния ред. В е, петък, събота до неделя имаше конференция на председателите на парламентите на 27-те държави членки на Европейския парламент и тогава успяхме да постигнем споразумение за състава на една конференция. Аз е, искам да посоча, че това беше резултат, е, който според мен е задоволителен. И аз не очаквах, че ще успеем да се споразумеем по време на това заседание. Вярвам обаче, че това е един а, добър компромис между интересите на националните парламенти и на Европейския парламент. По член 9 от а, протокол 1 а, национални парламенти, не косък, а всъщност това ще става дума за среща на представители на комисиите по отбрана и на националните парламенти. Точка втора. Националните парламенти имат 6 представители, Европейския парламент има 16 представители. Също така ще има и наблюдатели е, от е, страните кандидатки и държави е, членки на НАТО, които не са членки на Европейския съюз. Но остава дума все пак за европейски членки на НАТО. Има указания към секретарията и може да се каже, че Имаме Close Corporation European Parliament за следващото председателство, значи тройката е Европейския парламент и ръководството ще бъде поето от председателството в тясна, тясно сътрудничество с Европейския съюз, така че според мен това е нещо, което напълно отговаря на представите на нашата комисия. Заседанията ще се състоят в страната, която има председателството, също така и в Европейския парламент. така че, както казах, ще можем и в Европейския парламент да провеждаме заседания когато за съответната страна разходите са много високи. Виждам някои от колегите от националните парламенти и Комисията по външни работи. По време на последната ни среща говорихме по тези теми и се надявам, че това е начин на сътрудничество, който задоволява всички нас. Предвижда се проверка след две години. Сега ще проведем известен брой заседания, ще видим как функционира всичко това и когато се вземат решения, тези решения няма да бъдат с обързващ характер, а ще трябва да са плод на консенсус. Е, и ще имаме обмен на информация и обмен на експертни мнения, за да можем да контролираме бюрокрацията. Ние не сме изправени един срещу друг. Мисля, че на тази база може да се разработи една добра партньорска позиция между Европейския парламент и националните парламенти. Ще се опитаме да постигнем това, няма да бъдат променени правомощията, те са ясно очертани, какви са компетенциите на Европейския парламент, какви са европейците на, на националните парламенти. Ние не искаме да смесваме тези правомощия. Аз съм малко облегчен, че сме постигнали напредък и можем да започнем с работата. Преминавам сега към следващата точка от дневния ред. Това е размяна на мнения с специалния представител и ръководител на делегацията в Афганистан, господин Озаскас, и е, се радвам, че той е, е успял да стигне до тук, да дойде при нас. Откакто отидохте в Кабул, вие сте преживяли много интересни неща, като си спомня какво беше на 15 април там. Е, мога да ви е, разбера и това смятам, че е, тази е, тематична дискусия сега ще бъде полезна в тази насока. Давам ви думата. Honorable members of European Parliament, representatives of uh, благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми представители на националните парламенти. За мен е днес е удоволствие да се обърна към вас след толкова обстойното изложение на генералния секретар на НАТО. Ще ви представя дейността на Европейския съюз в Афганистан. През изминалите 10 години международната общност и правителството на Афганистан постигнаха значителен напредък към изграждането на една демократична страна с консолидирани финанси, която да е в услуга на гражданите. Европейския съюз изигра пълноправна роля в тези усилия, най-вече в областта на здравеопазването и образованието. Качеството на работа на силите за сигурност в Афганистан продължава да се увеличава. Това е видно по подобреното положение със сигурността в доста части на страната, например на юг. Въпреки всичко това, Афганистан продължава да е страна, която ни изправя пред много предизвикателства. Сигурността все още е уязвима. Свидетелство за това бяха терористичните актове миналата седмица в Кабул. Тежко е и положението с правата на човека. Устойчивостта на сигурността зависи от усъвършенстването на управлението, от постигането на конкретни резултати. Доброто управление е от основно значение за осигуряването на доверие към правителството. Необходимо е да се осигури достъп до правосъдие, трябва да се създадат и възможности за инвестиции, така че да се постигне балансиран економически растеж. Трябва да се установи сътрудничество. Това е особено важно за осигуряването на устойчивост в страната. Важна е ролята на международната общност при насърчаването на устойчивостта и увеличаването на благоденствието. Тази стратегия може да проработи чрез приобщаването на афганистанската страна. Тази година бяха проведени редица конференции, предстоят такива. Те ще застанат в основата на повишаването на сигурността и насърчаването на развитието в бъдеще. Помните, че миналия декември международната общност потвърди своя ангажимент за предоставяне на подкрепа на Афганистан – в рамките на прехода и след 2014 година. Афганистанската страна пък потвърди ангажиментите поети на конференцията през юли 2010 година. Ангажименти за установяване на върховенството на закона, за реформиране на изборното право, насърчаване на економическия растеж и привличане на международни инвестиции. Европейският съюз пое водеща роля през ноември миналата година на срещата на външните министри. Тогава Кати Аштън получи мандат за установяването на партньорство с Афганистан, за запазването на европейското финансиране за страната, както на двустранно ниво, така и на ниво Европейски съюз, както и за осигуряването на мандат за Европейския съюз след 2014 година с цел продължаване на обучението на афганистанските служби за сигурност. Международната общност придава голямо значение на партньорство, основаващо се на доверие. Тази година в Токио ще се проведе конференция, посветена на темите развитие и управление, Предстои да се ангажират нови средства за Афганистан, да се идентифицират нови донори. Така че страната сама да може да задоволява в бъдеще своите потребности. Афганистан трябва да разполага с потенциал за постигане на трайно подобрение в името на гражданите. Афганистан свързва Южна Азия, Средна Азия, Евразия и Близкия изток. Страната е богата на полезни изкопаеми, като мед и литии, например. Но за да може да реализира този свой потенциал в краткосрочен план, Афганистан ще се нуждае от значителна помощ. Това показват най-новото проучване на Световната банка. В то Токио правителството ще потвърди отново своите ангажименти, най-вече в областта на управлението. Афганистанското правителство признава, че трябва да се предприемат адекватни мерки Правителството ще потвърди своя ангажимент за установяването на добро управление. Международната общност от своя страна ще продължи да инвестира в социалното и економическо развитие на страната, като използва ефектите на лоста в рамките на структурни и регионални програми. Същевременно международната общност ще наблегне още веднъж върху необходимостта от разработването на стратегия за развитие, в която да се отчете както капацитета за освояване от страна на Афганистан, така и спадащото ниво на международно финансиране ще, на конференцията в Токио ще се говори за устойчивостта на афганистанските сили за сигурност. Тази, този месец с международната общност бе договорено числеността на силите за сигурност да достигне 228 000. За целта ще са необходими 4,1 милиарда. От 2014 година насам ще се наложи евентуално да се увеличат и средствата, които се заделят за афганистанската полиция. Да се надяваме, че ще постигнем напредък по този въпрос. Осигуряването на устойчивост в страната зависи и от подкрепа от страна на държавите в региона. Европейският съюз ще работи с страните в региона с цел установяването на сътрудничество след срещата на върха в Истанбул. Афганистан изрази ясен интерес към категорична подкрепа от страна на Европейския съюз. От такава подкрепа има интерес и съюзът, тъй като ще може да установи модел за добра социална и економическа интеграция в момента в региона се работи върху установяването на засилено сътрудничество за борба с тероризма, с трафика на наркотици и незаконния трафик на стоки. Съгласно плана си за действие в Афганистан, Европейският съюз постави ударението върху укрепване на ангажираността на Афганистан, върху насърчаването на върховенството на закона, на регионалното сътрудничество и економическия растеж. По отношение на консолидирането на капацитета бе постигнат определен напредък, това число и от Европейския съюз, който постави акцента върху реформата на публичната администрация и обществените услуги. В областта на здравеопазването, например, бяха укрепени структурите на ресорното министерство. Все още обаче има значителна необходимост от консолидирането на капацитета. Изправени сме пред големи предизвикателства, като например съществуването на така наречените държавни служители в сянка. Европейският съюз продължава да нарежда реформата на изборното право сред основните си приоритети. Положителен сигнал е, че президентът на страната Карзай наскоро изрази готовност до известна степен да обмисли промени в избирателния закон. Той се съгласи да започне обществени консултации във връзка с тази реформа под ръководството на изборната комисия. Вече се състояха първите обществени консултации по предложената реформа в Кабул. Подобен диалог е необходим, ако през 2014 година следва да се проведат честни и прозрачни избори. Афганистан разработва парламентарни структури, очертава практики в тази област. Европейският съюз, за да подпомогне страната в тези усилия, трябва да подкрепи националния парламент, трябва да се установят връзки между Европейския парламент, Афганистанския парламент и националните парламенти в Европейския съюз. Така ще се насърчи култура, основаваща се на партийно многообразие. Трябва да се установят ценности, в които да вярват всички граждани, в процеса трябва да участват и съседите на страната, в това число и Пакистан. В началото на тази година за първи път правителството на Пакистан пряко се обърна към талибаните, като ги призова да участват в мирни преговори. Този призив, както и готовността на Афганистан да участва в мирния процес, са окоръжаващи сигнали. Но, както знаем всички, взаимоотношенията между талибаните и Пакистан са сложни. Няма гаранция за това, че талибаните ще проявят готовност да разговарят с Кабул. Срещнах се с новоназначения председател на Върховния съвет за мир в разговора си с него наблегнах на подкрепата, пълната подкрепа на Европейския съюз в рамките на мирния процес. Резултатите от този процес трябва да бъдат в съзвучие с международните права за правата на чу... стандарти, извинете, за правата на човека, най-вече правата на жените основни елементи от дейността на Европейския съюз за развитие са увели задълбочаването, извинете, на процеса на демократизиране. Същевременно обаче афганистанското правителство трябва да ни даде възможност за това. В областта на върховенството на закона Европейският съюз е внесъл значителен принос за увеличаване на осведомеността за работата на полицията, на гражданската полиция, за разлика от паравоенните групировки, които все още играят значителна роля. Полицейската мисия на Европейския съюз си сътрудничи с афганистанската страна и с международни субекти в областта на институционалната реформа и установяването на стабилни връзки между полицейските органи и правораздавателните. Правим това в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи на страната. При, въпреки всички тези усилия, все още има много какво да се предприеме в тази област. За съжаление, положението с правата на човека не се подобри през изминалите месеци. Дискриминирането на жените и насилието спрямо тях продължават да са източник на особена загриженост. Европейският съюз продължава да набляга върху недостатъците в системата при двустранни срещи с афганистанското правителство, както и при срещи с участието на международната общност. С оглед стимулирането стимулиране на економическия растеж Европейският съюз работи с афганистанското правителство в областта на селското стопанство, както и в добива на полезни изкопаеми. Подкрепяме и изграждането на Европейска търговска камера в Афганистан. Остановяването на економически връзки с страната може да е особено полезно както за Афганистан, така и за целия регион. Наскоро бе проведена конференция в Душанбе, на която бяха отчетени положителни резултати от регионалното сътрудничество. В Афганистан нуждата от хуманитарна помощ се увеличи през изминалите месеци. Много често достъпът до големи територии в страната е ограничен. С това се възпрепятства и предоставянето на хуманитарна помощ. С оглед предоставянето на хуманитарна помощ и защита на цивилното население през изминалите месеци Европейския съюз предзадели 35 милиона евро. Бяха заделени средства и за работа с бежанците и разселените лица. Европейският съюз и международната общност положиха усилия за насърчаването на сигурността и мира в Афганистан. Твърдо сме решени да продължим да работим с страната по време на прехода и след 2014 година. На 12 март бяха започнати преговори за споразумение, в което за първ път ще се установи рамка с задължителен характер и за двете страни ще се очертае програма за действие, основаваща се на споделени ценности. Това е програма за действие в редица области, като например инвестиция и търговия и права на човека заключение нека кажа следното. Ясно е, че Афганистан се нуждае от нещо повече от функционираща система за сигурност. Страната трябва да преодолее 30 годишен военен конфликт. За целта трябва да се установи система на взаимен контрол, система основаваща се на функциониращи институции, система, която допринася за устойчиво и балансирано економическо развитие. Обеден съм, че, економи... че международната извинете общност може да изиграе съществена роля в този процес, като си сътрудничим с афганистанското правителство. Въпросът е как да постигнем тази крайна цел. След 2014 година трябва да извършим преход от подход, основаващ се на военните средства, към подход, основаван, основан на граждански такива. И след 2014 година Афганистан ще продължава да е бедна страна. Той ще продължава да се нуждае от помощ в значителен размер от страна на международната общност. Разбира се, страните трябва сами да очертаят своя път напред пътя си към устойчиво и сигурно бъдеще. Същевременно обаче Съединените щати, Европейският съюз и международната общност не могат да си позволят да допуснат грешките от миналото, като обърнат гръб на Афганистан. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Темпестини. Господин специален представител, искам да попитам каква е ролята на Европейския съюз за времето след 2014 година. Европа наистина ли има намерение да Укрепих ролята си по отношение на доброто управление, което се изисква в Афганистан, а също така и на други сектори. Как изглеждат нещата с развитието в Иран, как изглежда ситуацията там, ако разгледаме двете страни във връзка Иран и Афганистан. И трето, как преценявате хода на преговорите, които текат между коалицията на правителството на Карзай и талибаните. И има ли някаква специална роля за Европейския съюз в този контекст? И последно, от страна на Европейския съюз правени ли са оценки предвид факта, че след 2014 година ще бъде необходимо да се гарантира защита на обучителите там и доколко едно подобно обучение и защитата на обучителите могат да бъдат предмет на една балансирана оценка. Благодаря. Благодаря, господин председател. И още веднъж, господин Озаскас, добре дошли тук в нашата комисия. Естествено всички си задават въпроса какво ще се случи с сигурността на страната, какво ще се случи с нашите проекти и въобще с нашите действия след оттеглянето през 2014 година. А що се отнася до военната сфера, ние трябва както Европейския съюз, така и НАТО, така и международната общност да очакваме че след нашето изтегляне правителството ще бъде в състояние най-малкото да се погрижи за това от афганистанска земя вече да не се поражда терористична заплаха. това а, би трябвало да се очаква предвид отговорностите на НАТО. Що се отнася до нашите проекти и въобще ролята на Европейския съюз, въпросът ми е как а, с различните политически субекти, правителство, различни партии, племена, ще можем да обсъждаме нашите мерки с цел – постигане на консенсус, че всъщност това, което правим там в сферата на здравеопазването, образованието, инфраструктурата, в крайна сметка да а, гарантира не само това правителство, но и последващите правителства, независимо дали са коалиционни или не, а, да продължат а, тази линия? Как ще водим диалога чрез настоящите? съответните министерства и то не само чрез тях, но и чрез различните отговорни фактори след като се изтеглим от Афганистан. И можем ли да очакваме това, което сме извършили там като инвестиции за хората, да бъдат устойчиви инвестиции? Благодаря. Так się złożyło, że w ciągu ostatnich lat e, bardziej господин Клих. Е, да, през последните години Афганистан се разглежда най-вече през призмата на НАТО и от е, тази перспектива ангажимента на Европейския съюз е, е много под неговите възможности, например. Съюзът, е, имам предвид е, НАТО, е предприял обикно, определен подход, е, което означава, че в Афганистан, но и в други райони има намерение за военни действия. Обаче става дума за военна помощ или за помощ за развитието, която се извършва от други организации от страна на Европейския съюз, например. И в тази връзка 2014 година трябва да се разглежда като ключов момент не само за Европейския съюз и е, е напълно възможно в Централна Азия да трябва да осигуряваме присъствие. И още нещо. Ние сме пред третия кръг прехвърляне на правомощия на провинциите и околиите. Този процес е формален по характер, обаче той оказва определено влияние, защото когато Бамян или Назай Шериф правомощията там бъдат прехвърлени на афганистанците, ще трябва това да отговаря на определени критерии, а пък в други градове в страната това ще се направи по политически причини. В тази връзка въпросът ми към специалният представител е как ще тече този процес в бъдеще. Как политиката ще въздейства върху този преход, е, върху този процес на преход и е, изобщо върху бъдещето на Афганистан. И е, още един трети въпрос ми позволете. Може би отговорът трябва да даде генералният секретар. 2013-2014 година какво означава декларацията на международната общност, че НАТО ще ограничи своите действия и ще участва само в мерки за съдействие. Какво означава това? Ще бъдат ограничени мисиите, е, военните мисии и е, как трябва да се разбира това? Трябва ли да се разбира, че е, Айсаф ще получи укрепление, защото Айсаф остава в Афганистан? И ако това се разглежда на срещата на върха в Чикаго, аз бих искал да науча какви са последиците от тази декларация в военно отношение. Какво означава тази подкрепа? В крайна сметка тази военна подкрепа не трябва да се разглежда комплексно. Благодаря. Госпожа Копа. Благодаря ви, господин председател. Имам три много кратки въпроса. Първите е свързан с хората на Афганистанската национална полиция. Каква смяташ ще бъде тази роля след изтягането на силите на съюзниците, защото знаем, че има сериозни трудности и проблеми, като например неграмотност и недохранване сред служителите на полицията. След изтеглянето на случаите през 2014 година може да очакваме увеличаване на бунтовете в рамките на силите на афганистанската полиция. Втори въпрос с критиките за координацията между различните органи на Европейския съюз в Афганистан поради разпределянето между различните мисии на Съюза. Много често техните родители имат различна визия за Афганистан и въпросът ми е как ще се промени тази вътрешна европейска координация чрез се създаването на Европейската служба за външна дейност и как вижда тази координация за бъдеще. И последният ми въпрос е свързан с, с атаките, които бяха извършени неодавна от талибанските от различни талански сили на различни места в Афганистан. Очевидно тук има проблем с недостига на с недостиг от страна на афганистанските власти. Имаше също така и въпрос относно готовността на афганистанските цели за сигурност да поемат отговорност сигурността на страната за бъдеще. Предвид каква е ситуацията днес, е ясно, че не може да се намери единствено военно решение на проблема с талибаните. Трябва също така да разгледаме и дипломатически път за намиране на решение. Каква е стратегията на Европейския съюз по този въпрос? Дали трябва да се комбинират военни способи с дипломатически път и какво виждате в това отношение в близко бъдеще? Благодаря ви. Господин Зингерис. Uh, Благодаря, господин председател. Uh, uh, Най-напред бих искал да благодаря на ви дъс, към вас ви дъс, за това, че постоянно излагате на риск собствения си живот и живота на семейството си, живеейки в един толкова опасен град като Кабул и неговия регион. Благодаря ви, че го правите за принципите и ценностите на Европейския съюз. На второ място, като говорим за ценности, Казах, че вие представлявате нашите ценности, които се основават на правата на човека и на декларацията, изготвена след края на Втората световна война. Декларация, на която се основават принципите на самия Европейски съюз. Ето защо бих искал да ви запитам как могат да се изградят легчат основите на гражданското общество. Вие самият работ... живеете в гражданското общество. И как може да оцените напредъка постигнат от пристигането ви в страната до днес? До днес? Какъв е приносът на Европейския съюз за промяна и напредък в обществото, за преодоляване на омразата между общностите и напредък към защитане на правата на човека, защита на правата на жените и достоинството на човека като цяло. Въпросът ми е свързан с тази реалност, свързана с ценностите и човешките права. Благодаря ви. Благодаря. Господин Расмусен говори преди това за бъдещето на ангажиментите на НАТО в Афганистан в рамките на обучителни мисии. И в тази връзка и моят въпрос за бъдещето на ОЙПОЛ в Афганистан. Каква е ролята на ОЙПОЛ и изобщо ОЙПОЛ ще продължи ли и е, как е, в рамките на мисията за обучение, е, ръководена от НАТО, е, може да се предвиди възможност за интегриране на Ойпол, и въобще дали това е възможно. Господин Расмусън говори за това, че обучителните мисии ще трябва да бъдат военно подкрепени. Как виждате тук ролята на Европейския съюз? И също така, е, имате ли някакви конкретни представи, е, имате ли представи за цифри, е, мащаби, с които ще продължи обучителната мисия ОЙПОЛ? Е, последно се казваше, че до края на 2012 година трябва 250 хиляди афганистански войници и полицаи да бъдат обучени. След това тази цифра беше намалена на 230 хиляди. Изобщо имате ли а, е, някаква представа за актуалните данни в момента? Благодаря. That's a question of the influence of Pakistan. Имам също един въпрос, свързан с въздействието на Пакистан и това какви политически действия можем да предприемем, тъй като Пакистан е пряко относим към сигурността в Афганистан. господин министър Рабани председателства комитет там и бихме искали да се срещнем с него. Може би можете да ни дадете някакъв съвет. Благодаря за интереса, който проявихте към Афганистан. Оценявам и въпроса на моя приятел господин Зингерис. Оценявам и симпатиите и подкрепата, които изрази той. Всъщност, моето семейство не е с мен в Афганистан. Нека отговоря на въпросите ви. Първо въпросите на господин Кампински и госпожа Льозинг за ролята на Европейския съюз след 2014 година, както и за ролята на ЕОПОЛ, на полицейската мисия. Генералният секретар на НАТО, господин Размусен, очерта взаимодействието между Европейския съюз и НАТО. И не мисля, че това взаимодействие се ограничава единствено с полицейската мисия на Европейския съюз и с мисията на ИСАВ. Това е едно много по-широко взаимодействие, в което се включват и международни субекти. Както знаете, Европейският съюз не разполага със свои въоръжени сили, но споделяме отговорност от името на европейските граждани заедно с Съединените щати на територията на Афганистан. Доколкото знам, американското правителство е заделило 2,5 милиарда американски долара, а Европейският съюз – над 1 милиард евро. С други думи, играем водеща роля и в областта на помощта за развитие. Полицейската мисия на Европейския съюз играе все по-значителна роля. Преди две години, когато пристигнах в Афганистан, отношението към тази мисия бе в по-голямата си част отрицателно в това число и сред държавите членки. А към момента тази мисия е придобила много по-голяма популярност, не на последно място и защото стана ясно колко е необходимо да се предоставя обучение на полицейските органи в страната. Във връзка с това полицейската мисия на Съюза предоставя капацитет, който не може да бъде предоставен от други субекти. 27 министри на външните работи през ноември миналата година се споразумяха за започването на преговори за сключването на споразумение за партньорство и асоцииране. Това ще бъде споразумение с обвързващ характер за срок от 10 години. В него ще се очертаят ролята както на Европейския съюз, така и Афганистан в редица области, като търговия, инвестиции, консолидиране на капацитет, установяване на върховенство на закона и обучение на полицейските органи. Не знаем точно какви критерии ще се заложат за функциите на полицейската мисия. Както знаете, в момента се извършва стратегически преглед на дейността на мисията. Резултатите от него най-вероятно ще бъдат публикувани през лятото. Не можем да разглеждаме дейността на мисията изолирано, трябва да я поставим в контекста на действията на международната общност. Господин Размусен каза, че НАТО ще продължи обучителната си мисия след 2014 година, но един от вашите колеги с право запита кой ще се грижи за сигурността след 2014 година. На този въпрос трябва да си отговорим като консолидираме действията си с трансатлантическите си партньори и с регионалните си партньори. По въпроса за динамиката на отношенията Иран-Афганистан, съвсем честно мога да заявя, че в Кабул установи добри отношения с посланника на Иран. Иранското посолство прояви интерес към сътрудничество с Европейския съюз. Преди около десетина дни участвах в предварителна среща в Ашхабад, среща за подготовка на регионалната конференция в Кабул, Иран, Тюркменистан, Казахстан и Индия проявиха интерес към ръководство на една от работните групи има някои въпроси, области, в които споделяме интереси с тези страни от региона. Мисля, че можем да изиграем градивна роля, като заедно с заинтересованите страни в региона противодействаме на регионални заплахи. Съотношенията Карзай-Талибаните преди около десетина дни, ако не се лъжа, на 15 или 16 април, по-точно на 14 април. Делегация посети Кабул. Тя разговаря с новоназначения председател на Върховния съвет Самир. Състоя се работен обяд. Бяха представени някои искания поне една групировка участва в преки разговори с правителството, с президента Карзай. Бе зададен и въпрос за това как ще се осигури защита на обучителите. Поставихте ми въпрос за взаимодействието с широката общественост в Афганистан с повече групи, като например бунтовнически групировки в Кандахар, на юг, на север, в западната част на страната. Става ясно, че си взаимодействаме не само с правителството, а и с широката общественост в Афганистан – Обществото там е със сложна структура, то си има свой подход към решаването на проблеми и най-вече към правораздаването, за съжаление. Мисля, че трябва да окоръжим различните представители на обществото например на ниво племени, съвети или други структури, да оценят помощта, която предоставяме, например хуманитарната помощ. И от разговорите си с много представители на обществото съм установил, че тази помощ се оценява. Взаимодействието НАТО-Европейски съюз мисля, че отчасти отговорих на този въпрос. Не е вярно, че Европейският съюз не може да се справи с предизвикателствата. Мисля, че Европейският съюз поема дългосрочен съобхватен ангажимент за насърчаването на развитието на национална държава. Национална държава, която да живее в мир, както във вътрешно-политическо отношение, така и в мир с съседите си. Ще поемем такъв ангажимент след изтеглянето на войските след 2014 година. На въпроса на госпожа Копа, да, разбира се, че ще запазим присъствието си в страната и след 2014 година. Поели сме ангажимент не само на думи, но и на дела. Предстоящите преговори ще доведат до конкретни резултати и до дългосрочен ангажимент от наша страна в Афганистан за развитието на полицейските структури, полицейската мисия и други инициативи предоставят обучение. Наблюдава се високо ниво на професионализиране на дейността на афганистанската полиция. Дейността на полицейската мисия на Европейския съюз високо се цени от обществеността в Афганистан. Тя се цени високо междувременно и от Съединените щати. В миналото те недооценяваха по разбираеми причини ролята на полицейските органи в страната с известен период от време ще бъде необходимо да действат паравоенни формирования, но с течение на времето полицията ще започне да играе все по-важна роля. В резултат от обучителните мерки полицията в страната ще разполага и с необходимите ресурси за сътрудничеството между европейските държави и дали то се е променило. Да, разбира се, че се е променило. Допреди две години, допреди аз да пристигна в страната, моите колеги от Европа нямаха лице за контакт, нямаше към кого да се обърнат. А сега, когато искат да разговарят с някого в региона, знаят, че могат да се обърнат към мен – като ръководител на делегацията на Европейския съюз. предоставен ценна подкрепа на полицейската мисия на съюза. Представени са на място 17 държави членки, с които си взаимодействаме в името на благоденствието и сигурността и в името на националните им интереси. По въпроса на господин Зингерис за гражданското общество, за това дали през изминалите 10 или поне 2 години от моето пристигане насам е постигнат напредък. Да, постигнат е съществен напредък. Преди две години, когато пристигнах в страната, бях силно впечатлен от това колко динамични са свободните средства за масово осведомяване. Те са много по-динамични, много по-свободни от медиите в доста от съседите на Европейския съюз. В Афганистан има силно гражданско общество, което работи при тежки условия. Липсват му финансиране, липсват му възможности за пълноправно участие в вземането на политически решения, но е много удовлетворяващо да видим, че все повече жени, например, са представени в парламента, в политическия и обществения живот на страната. Отговорих на въпросите за ролята на полицейската мисия която се обсъжда в момента по въпроса за Пакистан. Разбира се, Пакистан е важна държава в непосредствено съседство с Афганистан. Разговарял съм с пакистанската страна, с представители от Исламабад и от другаде и оставам с впечатлението, че Пакистан променя нагласите си спрямо динамиката в региона и по-конкретно спрямо Афганистан. Един от представителите на пакистанското ръководство каза, че ще бъдат постигнати стратегически цели, ако паштуните в Исламабад погледнат към Афганистан и пащуните в Афганистан пък обърнат поглед към Пакистан. Министър-председателят Гилани излезе с публични изказвания за помирение между афганистанците и за започването на разговори с талибаните. бе проявено и зачитане на териториалната цялост на Афганистан, както и на многоетническата общност в страната, в която са представени таджики и други етноси. Мисля, че с това отговорих на въпросите ви. Благодаря за интереса, който проявихте към Афганистан. Отправям покана към вашата комисия и към Европейския парламент по-видимо да си взаимодействат с джиргите в Афганистан, с органите на местното управление и по-активно да участват в установяването на многопартийна политическа култура в страната. Председателят. Много ви благодаря, господин посланник, за участието. Ще се присъединя към казаното от господин Зингерис, като ви благодаря за работата, която извършвате на място. Мисля, че трябва по-често да се срещаме с вас в бъдеще, тъй като трябва да поемем важна отговорност след 2014 година. Благодаря ви още веднъж и всичко най-добро.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 Уважаеми колеги, бих искала да приветствам за добре дошла изпълнителният директор на Европейската агенция по отбраната, госпожа Клад Франс Арнул. С нея ще обсъдим важната, важните полуки от економическата криза, която показва колко важно е обединението и споделянето на способностите, както и различните възможности за сътрудничество в областта на отбраната. Бихме искали да чуем вашето мнение, да ни представите идеите си очакванията си за срещи високо равнище на НАТО. В момента се отделя внимание на справянето с, недо... с недостиг по отношение на способностите, но смятам също така, че трябва да видим как можем да засилим и да развием пълния потенциал на Европейския съюз в областта на сигурността и сътрудничеството в областта на отбраната и може би трябва да кажем няколко думи за увеличаването и по-скоро за намаляването на наличните средства. Бюджетът на агенцията беше намален от страна някои държави членки. Може би трябва да се справим с някои от бюджетните проблеми на агенцията чрез оптимизиране на персонала, който се извършва и в другите органи на Европейския съюз. Ще се радвам да чуя вашите предвиждания за бъдещата многогодишна финансова рамка. Госпожа Арно, имате думата. Monsieur le Président, uh, thank you very much. Uh, may I ask you a question? Господин председател, благодаря ви. Мога ли да ви попитам на английски и на френски да говоря? Както искате отговаря председателя. Тогава мисля, че ще бъде по-ясно за всички вас, ако премина на френски. Разбира се, ще се радвам да отговоря на въпросите ви на английски. Не, напред бих искал да благодаря на председателя и да ви кажа, че за мен е огромна чест да бъда поканена в да участвам в съдание на вашата комисията. Много често имам възможността да участвам в заседание на комисията по сигурност и отбрана и за нас това сътрудничество е много важно. Председателят припомни казаното от генерален секретар на НАТО в този контекст и мисля, че наистина сме в момент, в който всъщност нямаме избор. Трябва да покажем, че чрез сътрудничеството, съвместната работа и чрез е, взаимопомощ на европейско равнище можем да осигурим средствата, за да може Европа да гарантира своята сигурност и също така да поеме своята отговорност, заедно всички политики, с които разполагам. Инициативата за обединяване и споделяне по Link and Sharing беше лансирана в Ган в края на 2010 2010 година. преди, точно преди в Мюних, генерален секретар на НАТО да лансира инициативата за интелигентна отбрана. И целите са много сходни. Чрез бюджети, които са силно ограничени поради економическата сигурност, и начинът по който тези ограничения могат да се, съглас... да се съгласуват с необходимостта да се гарантира сигурността на Европа и да се поема отговорността, за която говорих преди малко. Ето защо сътрудничеството и обединяването на средствата, те наречен pooling and sharing, вече не е възможност, а истинска необходимост в настоящия контекст. Това се засилва и от много ясното послание, което чуваме от другата страна на Атлантика. А, именно това, което ни казват нашите съюзници, а, вие, европейците, вече а, трябва да поемете своята част от средствата за осигуряване на сигурността. Напредък беше постигнат много бързо. В Европейската агенция по отбраната получихме мандат от страна на министрите за разработване на конкретни проекти, които да докажат, че волята за обединяване и споделяне не остава само на хартия, Надминали сме етапа на волята и можем да приложим тази концепция в конкретни проекти. Ето защо целта беше възможно най-бързо, възоснова на това, което беше постижимо на етапа и това, възоснова на това, което държавите членки бяха готови да направят като суверени държави, защото знаете, че в тази област става въпрос суверени решения на държавите членки – Трябваше да определим кои са областите, в които държавите са готови да си сътрудничат. А ние трябваше от наша страна да им посочим конкретните области, в които ще има добавена стоеност от обединяването и споделянето. Направихме подобни предложения за области, които може би по-малко от другите поставят под въпрос чувствителният въпрос за суверенитета и за поемането на ангажимент на място – като едновременно с това, разбира се, се спазват националните процеси, свързани с разполагане на военни сили. Ето защо се съсредоточихме върху по-лесните начини за изграждане на съвместна оперативност между отделните държави членки, а именно областта на обучението, логистиката, поддържането на оборудването. И пак казвам, това са те области, които, са, които не са толкова чувствителни, колкото на места на терен. И на второ място, тъй като тези инициативи са по-съвместими с ограничените бюджети на отделните държави членки. Пак казвам, съсредоточихме се върху обучението, имаме много сериозен напредък по отношение на обучението на екипажите на хеликоптери. В момента продължаваме с обучение на екипажи на кораби и на бойни самолети. Като цяло разширяваме обучението към морският сектор и също така към обучението на служителите в военните болници, които са изключително важни, когато изплащаме наши, наши отряди на място. И както подчерта и генерал секретар на НАТО, има и а, една област, която е някак си последата между обучението и а, работата на, на терен и става въпрос за презареждането, за зареждането на самолети в въздуха. Знаете, че в тази област беше ясно установено наличието на пропуски, на недостиг и а, тези слабости не позволяват на европейските сили да се разполагат по задоволителен начин. едновременно с това, именно подобни мерки ни дават възможност максимално да се възползваме от обединяването по отношение на обучението. Също така се оказва, че това е област, в която можем да съчетаем суверенитета на държавите и членки с необходимостта от ефикасни действия на място. Отвъд тези краткосрочни действия, по които има съгласие от страна на министрите, всички ние сме обединени и това отново беше потвърдено на срещата на министрите на отбраната миналата седмица на неофициална работна вечеря, председателствена от Леди Аштън че наистина има промяна в подхода и че сътрудничеството може да се превърне в действително само в дългосрочен план. Можем да имаме някои резултати в краткосрочен план, но истинските резултати от подобно сътрудничество ще се покажат в дългосрочен план. А, също така дадохме пример с постигнато на регионално равнище по отношение на обединяването и споделянето в рамките на Бенелюкс, в рамките на северното сътрудничество, а в някои случаи и при двустранно сътрудничество. И така, какво можем да научим от това регионално или двустранно сътрудничество? и кой е опитът, който може да почерпим и да е, използваме за в бъдеще. Има една област, която много ясно трябва да бъде определена по отношение на обединяването и споделянето. На първо място се поставя въпроса за суверенитета, а на второ място, след като сме успели да постигнем економии в е, дадена област, можем да използваме спестените средства в други области. Господин Бог спомена научно-изследователската дейност и технологиите. Ако не успеем да запазим инвестициите в областта на научно-развойната дейност и технологиите, има опасност да стигнем до точка, в която държавите членки на Европейския съюз да загубят своята технологична независимост, която е очистено важно значение за гарантиране на тяхната сигурност. И тук отново в дългосрочен план. Миналата седмица бяхме помолени от министрите и в частност от документ от четири държави Белгия, Гърция, Финландия и Люксембург. Бяхме помолени да преценим как можем да подкрепим държавите членки в дългосрочен план и в частност да използваме инструментите и логиката, които се разработват тук в Брюксел, в рамките на Европейския съюз, за да може тези инструменти да се впишат в националните планове и от друга страна, за да може да се осъществи взаимодействие с другите инструменти на равнището на Европейския съюз, но на този въпрос ще се върна малко по-късно. И накрая Радвам се, че мога да се изкажа че непосредствено след генерал секретар на НАТО относно сътрудничеството ни и мога да ви уверя, че това, което се извършва на равнището на Съюза, напълно допълва действията в рамките на НАТО. Няма препокриване, няма и дублиране. Много често говорим за единен резервуар на силите. Т.е. трябва да сме сигурни само, че няма дублиране, но и постоянно да търсим взаимното допълване. Ще дам два примера. Първият беше даден от самият господин Расмусен при зареждането на самолети във въздуха. При контактите с НАТО стана ясно, че има недостъг, че има слабости в тази област от страна на Европейския съюз и ние в момента работим, за да попълним тези пропуски. А вторият пример, според мен, също е много показателен. Става въпрос за здравната област, в която държавите членки играят водеща роля както в рамките на Европейската агенция по отбрана, така и в рамките на НАТО, като отново гарантираме наличието на взаимно допълване. В Европейския съюз в момента работим по изграждането на военно-полеви болници, като обаче използваме опита на трупан в НАТО, в частност на опита в Афганистан и стандартизацията на медицинското военно оборудване. Така че, пак казвам, в момента работим тясно сътрудничество с различните отдели на НАТО. Неодавна представителят Отговаряш за отдела на по техническо, по техническо научно-развойна дейност и техническа дейност в НАТОС представи своите планове и отново доказахме, че има пълно взаимно допълване между нашите действия и действията в рамките на НАТО. Пак казвам, най-важното е държавите членки да могат да впишат този метод на сътрудничество в националните си планове и без да технически подробности, мога да кажа, че инструментите, които се разработват в рамките на Европейския съюз и в частност в рамките на Европейската агенция по отбраната, наистина помагат на държавите членки. Целта ни е да разработим една стратегия за сигурност и отбрана, която да може да се използва от държавите членки в рамките на Европейската агенция по отбраната, нашата мисия е на първо място да установим какви са потребностите на нашите военни служители. На второ място какво има на пазара, т.е. какво предлага промишлеността за задоволяване на тези подробности. На трето място да видим какви са решенията предложени от научната общност. И последната ни задача е да обедним тези три елементи да видим как можем да, се, да работим за постигане на необходимата капацитет. И мога да ви уверя, че това е, че нашата агенция е единственият форум, в който се обединяват потребностите на военните, на военните, възможностите на промишлеността и възможностите на научно-развойната дейност. Следващият етап на взаимосътрудничество е с останалите политики на равнището на Европейския съюз. Господин председателят спомена научно-развойната дейност и това наистина е ключова област за някои всъщност в някои области има при покриване между военното и гражданското, като например по отношение на космическите проучвания, борбата срещу химически и биологически оръжия, гарантиране на безопасност в морето. Тук има припокриване между различните правомощия на различните органи и за това се радвам на сътрудничеството с различните органи в рамките на Европейския съюз в усилията, които полагаме за основяване на сътрудничество като разбира се целта ни в рамките на стратегията Европа 2020 година и е постигане на максимално сътрудничество. Споменахте бюджета ни и наистина бюджетът ни е от 30 милиона евро. Това е смехотворна част от общият бюджет на Европейския съюз. Но знаете, че по чисто политически въпроси много трудно може да се иска увеличаване на бюджета може да се стремим поне да няма сериозно намаляване в бюджета на нашата агенция. Мога да кажа, че, най... че всъщност по-важно от самия бюджет на агенцията са средствата, които а, могат да а, обединят държавите членки по конкретни проекти, които ги интересуват. И според различните години става въпрос за средства между 100-150 до 200 милиона евро, които се инвестират в конкретни проекти за научно-изследователска дейност. И смятам, че това е много важно. Тук също има взаимодействие, като това, разбира се, се извършва и в рамките на бюджета на целия съюз. Друг важна програма е програмата Single European Sky, единно европейско небе, като ние полагаме усилия всички потребности на военните, не само по отношение на въздушния контрол, но и по отношение, но потребности по отношение на капацитета са добре идентифицирани и взети предвид, за да можем ние като агенция по отбраната да сме мястото, където държавите членки да могат да защитават своите национални интереси и където също така знаем какви са подробностите на НАТО, за да може да гарантираме, че в рамките на тази важна програма Европейско единно небе, военните могат да продължават да извършват своята мисия, но също така, че те ще могат чрез тази мисия да допринасят положително за тази програма. Важно също така да има взаимодействие по отношение на промишлеността, и се надяваме, че чрез създаването на работната група на комисията ще се увеличи взаимодействието и в тази област. И се радваме на работата свършена с комисията в рамките на тази работна група. В заключение мога да кажа, че наистина сме в изключително важен момент. Изправени сме пред риск да се намалят да се намали капацитета на европейските държави за гарантиране на тяхната сигурност, но също така и капацитета по отношение на отбраната. И също така е важно сега да отговорим на все по-големите очаквания от страна на нашите съюзници, че ние можем да гарантираме сигурността на всички равнища беше посланието, отправено от Съединените щати. Това очакване е едно предизвикателство, но също така и стимул, който никога не е бил толкова силен и който наистина ни насърчава да се опитаме да изградим капацитета, от който се нуждаем ние, но и нашите партньори по целия свят. А ние като агенция по отбраната сме инструмент за постигане на тази цел – инструмент на разположение на държавите членки, но този инструмент ще се използва максимално само когато се постигна необходимата политическа координация. И мисля, че сме на прав път. Бях впечатлена от а, а, позицията на министрите към нашата агенция, която става все по-конкретна. А също така тази политическа координация минава и през парламента, чието представители сте вие. Благодаря ви. Frau Anu. Das Wort hat jetzt der Kollege Сега давам думата на колегата Галер. Благодаря, господин председател, и искам да поздравя със сърдечно добре дошла госпожа в на Комисията по външни работи. Знаете, че в Европейския парламент и най-вече в Комисията СЕДЕ цели изключително много работата на Европейската агенция по отбрана и е, Колегата Визек даде израз на това. Всъщност ние отделяме на Европейската агенция по отбрана една много силна роля, по-силно отколкото държавите членки в момента желаят. И си задавам въпроса един една година след инициативата за споделяне и обединяване, каква е допълнителната полза, която донесе това предвид новите способности, които трябва да бъдат развити. А, извинете, миналата година, не тази година, Европейският военен щаб представи около 350 250 проекти, които бяха представени от отделните държави членки. Ние в момента дискутираме по 11 отделни проекти. А какво е станало с останалите 200 89 проекта. Дали нещо е постигнато по тях? Можете ли да вземете отношение какво ще се прави с тези проекти и ако не са изпълнени, защо? Предвид европейската инициатива 2010 година и искам да ви помоля да кажете какви мерки е предприела ЕДА до момента Европейската агенция по отбрана и е, това, което споменахте вие и генералният секретар на НАТО, е, мисля, че очертава добре е, проблематиката, с която се занимаваме в момента. А именно целият този проблем с зареждането във въздуха, това пролича по време на кризата в Либия. Господин Расмусен каза преди това, да, обаче американците имат повече отколкото трябва. Това е добре, обаче ако отново сме в ситуация, когато американците кажат, че това е ваша работа, на вас европейците, защото е във вашия район. Чувам, че при този капацитет за зареждане във въздуха Франция ще си е, набави МРТТ-30 е, Airbus, е, но това не означава е, някакво разширяване от германците. Чувам, че на национално равнище е установено, че имаме достатъчно е, капацитети за зареждане във въздуха. Сега, доколко е, тези капацитети са големи, аз не знам и доколко също те трябва да бъдат разширявани, защото в крайна сметка може да се окаже така, че да установим, че имаме достатъчно е, капацитет за зареждане във въздуха въздуха. А, като последно искам да посоча а, нещо, което вие а, вече посочихте, Horizon, становището в седе и тук смятаме, че можем да дадем принос за отстраняване на пропуските в общата политика за а, сигурност а, и а, отбрана и също така а, искам да попитам какво мислите, въпросът е малко по-прост, ако а, можете да изявите желание какви акценти ще поставите в сферата на военно-гражданските способности и а, какво в рамките на Horizon 2020 ще предприеме Европейската агенция по отбрана. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Дав. Uh, Мисля, че трябва да сме съвсем честни. Военното сътрудничество както в областта на въоръжаването, така и в областта на научно-изследователската дейност, се намира на начален етап от развитието си. Изцяло на начален етап. Споделям обесърчението на господин Галер от липсата на осезаем напредък Моето впечатление е, че сме отстъпили от амбициозните си цели в тази област през изминалите години. Вие самата, госпожо, доста често споменавахте думата суверенитет – Не се говори често за суверенитет, когато се обсъждат другите области на политика, на интеграционна политика в Европейския съюз. Явно има несъответствие между две виждания. Между виждането на онези, които искат да продължим да се придържаме към устарялата концепция за национален суверенитет, като същевременно обаче на думи обявяват одобрение за обединяването и споделянето на военни способности и противоположното виждане. Според вас, Споразумението в областта на отбраната между Англия и Франция проклятие или благословие е за развитието на Европейската агенция по отбрана. Според мен това споразумение ни отклонява от пътя. Мисля, че би било по-добре да съсредоточим усилията си върху изграждането на капацитета на Европейската агенция по отбрана. Накрая ще се спра върху Турция. Какъв е размерът на разходите за неучастието на Турция в структурите на Европейската агенция по отбрана? Благодаря ви, госпожа Льосинг. Благодаря. Аз се присъединявам към казаното от преждеговорившия, може би обаче в малко по-друга посока. Въпросът свързан с националния суверенитет. Вие направихте сравнение между международните усилия при изграждането на една болница – с международния ангажимент във въоръжени конфликти. Аз мисля, че все пак има определени разлики между двете неща и има и причини за това, защо именно прозрачността и националния суверенитет – са особено важни при е, участието в, е, международ... в въоръжени конфликти. Според мен това се прави съвсем основателно. В Германия ние имаме право на вето на парламента за въоръжени конфликти в чужбина и това вече е и повод за моя въпрос. Как е, наистина ще се отчете факта, че съществува такова право на парламента – Можете ли да гарантирате, че е, обединеният капацитет, в който участват и германци, е, няма да могат да се е, приложат, ако, например, в германския Бундестаг в рамките на споделянето и обединяването бъде отхвърлено участието в тази операция. Искам да знам по-точно как е, точно ще се очита този факт при отказ от страна на парламента за участие в подобна мисия. Благодаря. Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Thank you very much. Uh, ли правилно името си? Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря за това, че дойдохте при нас, госпожо Арно. Имам един въпрос във връзка с Single European Sky, този проект, който споменахте в края на вашето изложение. По-конкретно, аз мисля, че тук става дума за много съществена допълнителна полза от този проект, но всичко това има и определени последици. Нямам предвид разходите за авиокомпаниите. Това може би е някаква дреболия, но все пак, що се отнася до военната сфера, различни държави. Ще а, участват и това ще има определени последици за по-малките държави. Сега, това, което искам да посоча, е, ако нещата започнат достатъчно рано, е добре, но трябва да се осланяме на доброволни на доброволен принос от страна на държавите членки. Можете ли да направите оценка на значението на приноса на военния бюджет на всяка държава членка и дали има възможности някои от тези страни да бъдат приканени да понесат асиметричната тежест от финансирането, за да може проектът да тече във всички страни. Благодаря. Ja tyle godzin rozmawiałem z panią Arnaud, przygotowując raport o konsekwencjach господин Лизек. Аз разговарях с госпожа Арно, когато работих по доклада на въздействието на финансовата криза върху този сектор. Ние говорихме и с нея, и с нейните сътрудници, поради което и благодаря много. За мен това беше изключително важно и полезно при изготвянето на доклада. Сега а, искам да задам обаче два въпроса. Един от общ характер и един по-конкретен, но първо ще задам по-конкретния въпрос, защото е много по-кратък. Европейската агенция по отбрана доволна ли е от сътрудничеството с държавите членки? Задавам този въпрос, защото зная, че Нивото на това сътрудничество е различно в зависимост от това доколко държавите членки участват в определени проекти. И за това искам сега да попитам дали сте доволна от равнището на сътрудничество и с новите държави членки на Европейския съюз. И вторият ми въпрос е свързан с нещо, което по-скоро е в сферата на мечтите. Какъв бюджет си представяте като идеален бюджет? Кой би бил разумният бюджет за агенцията, за да могат да се изпълнят всички дейности, които според вас агенцията трябва да изпълнява? Благодаря. I would like to thank you very much and also thank you very much for... Благодаря ви за това, че ми позволихте да помечтая и да изразя желания. Ще започна с въпроса на господин Галер. За възможностите за обединяване и споделяне 300 минус 11. Беше много важно да се определят такива възможности. и да се възползваме от тях винаги, когато това е възможно. Искахме да покажем, че можем да предприемем незабавни действия, като се има предвид положението в някои държави членки. Знаете, че доста държави членки са в много тежка финансова ситуация. Дори да нямат значителни финансови затруднения, те извършват мащабни реформи и не биха могли да ангажират необходимите средства. Споменах стойността 11, но тя включва различни елементи. Ако става въпрос за зареждането на самолетите във въздуха, то за това се предвиждат специфични мерки. Други капацитети, други способности са необходими в други области. Искахме да поставим акцента върху това, което е осъществимо и реалистично, без обаче да забравяме и останалото. Нека се спрем върху една много важна област, а именно въздушният транспорт. Там има все още много какво да се направи. Някои от действията не са особено видими. Министрите обсъждаха въпроса за това дали трябва да провеждаме действия с много висока видимост, които да привлекат вниманието на обществеността или по-скоро да се съсредоточим върху прагматични мерки. Но мисля, че като изпълнителен директор трябва да подкрепям държавите членки, независимо от политическото положение там и да направя всичко възможно за постигането на осезаеми резултати. Редовно правим предложения. Например, казахме, че трябва да работим в областта на разузнаването и проучването. И редовно излизаме с допълнителни предложения към министрите по този въпрос за бъдещето на наблюдението с помощта на спътникова комуникация. Да, трябва по-активно да работим по този въпрос. Всички въпроси, свързани с способности базирани в космическото пространство, са обект на особен интерес и внимание от страна на европейските министри. Това е една област, в която според нас трябва да се работи на международно равнище, най-вече на европейско ниво. И някои от програмите показват колко е важно именно това международно сътрудничество. По въпроса за хоризонта 2020 година, запитахте ме коя би била в идеалния случай областта, върху която ще наблегнем. Аз съм склонна да си правя доста дълги списъци с такива желания. Споменах морското наблюдение, кибертехнологиите, борбата с химическите и биологичните и ядрените оръжия. Ще спомена и системата за дистанционно управление. Това е въпрос, който е много важен за бъдещето. Става дума за безпилотните самолети, системите за управление от разстояние покриват много по-голям диапазон от летателни апарати, отколкото смятаме, че покриват. Работим по въпроси, свързани с сертифицирането и регламентирането на такива системи с определянето на летателната им пригодност. Трябва, разбира се, да определим и кои са подходящите технологии, които да се използват в тази област, така че безпилотните самолети да не представляват заплаха за сигурността. Разработването на такива технологии е скъпо. Програмата ни в тази област е сред програмите, в които са инвестирани най-много средства но искаме да работим с комисията, така че да се уеднакви размерът на ресурсите, които се заделят по бюджета на Европейския съюз и по бюджетите на държавите членки. тази област има способности, които могат да се използват както за военни, така и за граждански цели. Може да се обединят резултатите от научно-изследователската дейност, както във военното дело, така и на гражданско ниво. Презареждането на самолети във въздуха. Прави сте. Действително бихме променили нещо, ако значително увеличим способностите си. Най-добрият начин да увеличим способностите си е да можем да осигуряваме доставки. Има различни начини за това. Може да се закупуват способности. може да се създаде и връзка с промишлената основа. Обикновено би ни се искало, разбира се, държавите членки да закупуват в по-голям мащаб. Но ако се обединят ресурсите им, то ще установим и по-добри способности. Ще обединим ресурсите, но ще се възползваме също така и от свръхкапацитета, с който разполагаме, за да можем да предоставим по-ефективна подкрепа. Господин Дав, не знам дали споделям вашето обесърчение или не. Или, тоест, не аз мога да кажа дали го споделям или не. Казахте, че доста често съм споменала думата суверенитет. Тази дума не се използва често, когато говорим за политиките на Европейския съюз, например, когато говорим за единната европейска валута и за еврозоната областта на отбраната поставихте въпроса какви ще са последиците от едно отрицателно становище на националните парламенти. Мисля, че трябва да зачетем едно такова отрицателно становище. Суверенитетът предполага, че в някои държави членки трябва да се отчитат определени политически процеси, преди да се вземе решение за участие или неучастие с определен капацитет в зона на военен конфликт. Ако една държава разполага с военни способности, тя може да ги използва за общата политика за сигурност и отбрана, но може също така да ги използва и в пряко взаимодействие с ООН или с НАТО, например. Това ме отвежда и към въпроса, който поставихте за германския Бундестаг. Нашата агенция трябва да се съобразява с реалността в държавите членки. Трябва да имаме предвид, че те имат различни конституционни системи, т.е имат различни основания, когато вземат решение за това дали да разположат капацитет някъде или не. Трябва да се вземат решения за подпомагане и поддръжка. Колкото повече обединяваме ресурсите си в тази област, толкова повече ще се придвижваме и към един общо европейски модел. Той обаче трябва да е приемлив в политически план за всички държави членки. Трябва да отчетем и положителния си опит, проистекал от някои инициативи. Например, за въздушния транспорт една такава инициатива бе установена по време на кризата в Либия. Държавите членки използваха своите способности в зависимост от политическата ситуация в съответната държава. За споразумението между Англия и Франция ежедневно работя с шотландската страна. Бих казала по-скоро, че това е споразумение между Великобритания и Франция. Не аз съм тази, която може да даде оценка на споразумението. Мисля, че можем да се възползваме от него. Това споразумение показва, че може да се постигне известно ниво на взаимно доверие между държави членки, които обикновено не са склонни да проявяват доверие една към друга, например в областта на способностите. Това споразумение показва, че може на политическо ниво да се установи подобно взаимно доверие, че може да се създадат предпоставките за взаимно доверие, като същевременно се отчетат и процесите за вземане на решение по места в държавите членки. Това споразумение между Англия и Франция може да бъде приложено и към други области. Има и други подобни инициативи, като например сътрудничеството между Белгия, Холандия и Люксембург. Споразумението за което говорите, ме отвежда и на нашето предложение за морски контрол – Нашата агенция излезе с това предложение. Две държави членки, Англия и Франция, го приеха и ако и други държави искат да се присъединят, те ще имат възможност за това. За Сезар, системата за контрол на въздушния трафик. Трябва да оказваме подкрепа на държавите членки, така че да отчетем всички елементи, от които могат да проистекат разходи. Говорих за въпросните 7 милиарда евро. Тази цифра трябва да бъде най-малкото доуточнена. Можем да стигнем до стойност доста по-различна от тези 7 милиарда евро Просто трябва да вземем предвид различните видове способности. Когато става дума за оборудване, в случая на самолети, то трябва постоянно да бъде модернизирано. Самолетите трябва постоянно да бъдат дооборудвани. Във връзка с това държавите членки трябва да предвидят разходите, трябва да предвидят изискванията, които ще им се поставят по Сезар. Трябва да се вземат предвид и специфичните потребности на НАТО – Знаете също така, че комисията предложи да се задели определена сума в размер от 3 милиарда. Тези 3 милиарда няма, разбира се, да бъдат предоставени пряко на военните субекти. Ще бъдат инвестирани в някои технологии, както военни, така и граждански които в крайна сметка могат да са от полза на военните субекти. Господин Лизък, благодаря за сътрудничеството, което установихте с нас, докато подготвяхте доклада си. Оценка на нашето сътрудничество с държавите членки. Винаги ни се иска това сътрудничество все повече да се активизира и иска ни се държавите все повече да се възползват от нашата агенция. За това поставяме ударението по-скоро върху действията и се опитваме да подходим прагматично, но и същевременно да започнем работа по проекти с по-голяма обществена значимост. Какъв е бюджетът на моите мечти? Мисля, че в случая съм прекалено разумна. Размера на бюджета зависи от това какво правим. Ако искаме да се превърнем в агенция за доставки, то може да се добави още една нула. Бюджетът да стане 300 милиона, а не 30. Ако в един момент държавите членки установят, че им помагаме, че благодарение на нас могат да постигнат по-добро съотношение качество-цена, то можем да започнем работа и по доставките. И работим по изготвянето на методи за ефективни доставки. Но няма да конкретизирам бюджета, който би ни бил необходим за това. Дали ще трябва да се добави още една нула или не. За момента трябва да осигурим устойчивост. Трябва държавите членки да ни финансират по конкретни проекти, по които са и готови да работят. Благодаря. Благодаря, госпожа Арно. Може би точно по това време не съм бил в залата, за което се извинявам. Имам предвид момента, когато сте обсъждали бюджета. Моят въпрос беше какво трябва да се направи за финансирането на Европейската агенция по отбрана със средства от бюджета на Европейския съюз. Как може това да се отчете при изготвянето на многогодишната финансова рамка? Ние сме агенция с, специфичен статут. Смятам, че ние сме подложени на по-силно ограничения в сравнение с общият бюджет на Съюза. Едновременно с това при нас има голямо текучество на персонала Работим с голям брой експерти, които са изпратени за краткосрочен период в нашата агенция. Това показва и каква е връзката ни с държавите членки. То защо смятам, че е добре да запазим тази особеност на връзката ни и отношенията ни с държавите членки по отношение на персонала и съответно да запазим особеностите на бюджета на агенцията а, всъщност ние искаме да има повече взаимодействия с а, бюджета на Европейския съюз. Това е правно възможно, съгласно нашия устав, и правно възможно от гледна точка на комисията. Ето защо не толкова за самия персонал, колкото за различните действия, които искаме да финансираме съвместно. Смятам, че това е възможно и зависи от вас да вземете политическото решение. Това наистина да може да се случи. Председателят, благодаря ви, опасявах се от този отговор. Мисля, че трябва наистина да умислим това за бъдеще. Благодаря ви. Wir müssen jetzt schnell machen. Äh, wir werden die Diskussion zum Уважаеми колеги, няма да можем да проведем днес дискусията за бюджета, защото времето не позволява и е, трябва да приключим в 6 часа. Ще ви помоля съвсем накладко да поговорим обаче за доклада Палецки, тъй като утре ще гласуваме, е, така че да направим известна подготовка за гласуването. Uh, благодаря на колегите от националните парламенти. Надявам се, че участието ви днес бе интересно за вас. Надявам се и да продължим тази инициатива в бъдеще. Господин Палецкис. Благодаря ви. И така ще говорим за ангажимента с партньорите ни отвъд нашите граници в областта на енергетиката. И в част това е един вид продължение на доклада за външна енергийна политика, който беше одобрен от парламента преди 5 години. И затова не може да чудите, че тогавашният докладчик в момента предлага някакви много важни изменения. Благодаря и на него и на другите колеги, които предложиха общо 44 изменения. Повече голямата част от тези изменения бяха приемливи за всички политически групи работата по този документ отново доказа, че в Европейския парламент има общ консенсус за това, че трябва да има един енергийна политика, както в рамките на Европейския съюз, така и извън границите на съюза. По отношение на измененията, някои от тях са от правомощите на Комисията по промишленост и вече бяха взети предвид в проекто доклада заедно с колегата контрадокладчик избрахме на 6 изменения. Първо, предвид силната зависимост на Съюза от вноса на енергия, Настояваме за диверсификацията на транзитните маршрути и разработването на европейските източници на възобновяема енергия. Това са жизненно важни елементи в подкрепа на външната енергийна политика на Съюза. Освен да подчертаваме, че сътрудничеството по отношение на енергетиката трябва да подкрепя запазването на основните ценности за Съюза, като например защитане на правата на човек, оптимално използване на енергийните собственици и т.н. Освен това, ние призоваваме за по-тясно сътрудничество между съвета, комисията и Европейската служба за външна дейност, за да можете съвместно да работят по въпросите свързани с изграждането на една обща външна политика в областта на енергетиката. Много, много важен въпрос, особено важен за новите държави членки на Европейски съюз. Призоваваме комисията да наблюдава и да гарантира най- най-високи критерии за ядрена безопасност в страните съседи на Европейския съюз, съгласно международните спогодби. Призоваваме също така държавите членки да изготвят съгласувани цялостни стрес-тестове на своите ядрени оборудвания. Благодаря ви. Господин Сариош Волски. <clears throat> Благодаря, господин председател. Много е важно още веднъж да обсъдим проблема. Проблем, който започнахме да разискваме още преди 5 години както каза господин Палецкис. Позволете ми да го поздравя за постигнатия резултат. Но нека направя един дребен коментар. Той не е по същество, а е свързан с това, че нашата комисия изгуби водещата си роля в областта на външната политика, в областта на енергетиката. Изгубихме водещата си роля спрямо Комисията по промишленост и енергетика. В момента тя е водещата комисия по това проекто становище. Бих искал в бъдеще да отново да си извоюваме водещата роля по тази тема. В противен случай ще рискуваме да поставим на карта всичко постигнато през изминалите 5 години. Окончателната редакция на текста според мен е задоволителна. Поздравявам господин Палецки за постигнатия резултат. Изтъкваме необходимостта от активна роля на Европейския съюз в областта на политиката за енергийна сигурност. Призоваваме СВД по-активно да участва в външнополитическите действия спрямо трети държави в областта на енергетиката. Призоваваме също така за изпращането на делегации на място. Призоваваме комисията да изготви пътна карта, която да надгради над изложеното в съобщението им с цел осигуряване на обща енергийна политика и енергийна сигурност. Много добро е компромисно изменение 4 за Русия. Призовавам всички политически групи да го призоват, тъй като се прилага процедурата по член 50. Нашата група ще гласува за текста по време на гласуването в пленарна зала. Благодаря още веднъж на господин Палецки си и на всички докладчици в Сянка. Председателят благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма. Нека ви припомня, че това споразумение бе постигнато още преди бюрото на комисията ни да се очреди в настоящия си състав. Темата спада към ресора на комисар Йотингер. Мисля, че особено като се вземе предвид член 50 от правилника, да започнем работа с ресорния комисар. Нашият ресорен комисар е Катрин Аштан, ресорният комисар, с който следва да работи Комисията по промишленост и енергетика е господин Йотингер. Мисля, че разпределението между ресорните комисии, разпределението на работата по теми трябва да се постави именно на тази основа в бъдеще. Наблюдаваме битка за компетенциите на отделните парламентарни комисии. Понякога губим по 3-4 месеца именно защото комисиите не могат да си поделят компетенциите. Процедурата по член 50 според мен е безумна. По всяка тема, по която, например, са относими компетенциите на Комисията по външна търговия, тази комисия иска да е водеща. И това не е възможно. Мисля, че подобни въпроси за разпределянето на компетенциите трябва да се обсъдят между комисиите на ниво председатели на комисии. Трябва да се промени правилника за дейността. От чет... продължение на 4 месеца не можахме да направим нищо. И това е абсолютно безсмислено. Говорим за правила, от времена, когато Европейският парламент не е разполагал с такива широки правомощия, каквито има сега. Благодаря на колегата Сариош Волски за това, че ни обърна внимание на този проблем с основание. Няма други желаящи да се изкажат. Гласуването ще се състои утре. Ще гласуваме така, както ни казахте. Комисията. Uh, благодаря ви. Искам да се възползвам от тази възможност, за да изразя задоволството на комисията с доклада и с предложените изменения. Доклада е в подкрепа на съобщението, публикувано от комисията през месеца в миналата година. В частност, колко важна е енергийната политика за и едината политика в външно отношение за цялостната енергийна политика на Съюза и в частност контрол над комисията и системата за обмяна на информация относно двустранните споразумения, сключени между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. Само да кажа няколко думи относно предложените изменения. Първо по отношение на пътната карта. Както знаете, в съобщението не се определят само приоритети, но се определят и различни ключови действия и други различни мерки, които се прилагат вече от септември миналата година насам. Така че вече се работи по тези въпроси. Мога да ви дам пример. Споразумението с Русия и Беларус относно управлението на електроспределителните мрежи. Получихме мандат за воден тези преговори по-рано тази година и започнахме самите преговори миналият месец. Също така е ясно, че двустранните и многостранни споразумения на Европейския съюз са важни инструменти за осигуряване на равнопоставеност, прозрачност и балансираност в нашите отношения. И това се отнася към всички споразумения, не само към споразуменията за партньорство и сътрудничество. При изключване на всякакви споразумения с трети страни се стремим да спазваме тези принципи и принципите на достиженията на европейското право да се гарантира отвореност към компании на трети страни. Трето, няма специфични клаузи за сигурността, но има общи клаузи. И сме взели пример от инструменти, с които вече разполагаме. По отношение на едностранните промени при търговски договори се изисква от компаниите да спазват съответните процедури за арбитраж, като тези процедури са разписани в търговските договори. И накрая Комисията иска да има мандат за водене на преговори за споразумения на Европейски съюз с трети страни, което ще допринесе за изграждане на обща инфраструктура, например. Това ще помогне за разрешаване на регулаторните и правни несигурни въпроси това може да бъде много по-лесно постигнато на равнището на Европейски съюз, отколкото на равнището странни преговори между държави членки и трети страни. Това е вярно, например, по отношение на преговорите с Азербайджан и Туркменистан за а, газопроводите. И искам да ви уверя, че тези споразумения нямат за цел да определят конкретни, конкретен обмен на а, стоката. Това се определя от съответните търговски споразумения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Сарио Шволски. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да направя коментар на вашият коментар за казаното от мен, но искам да стане съвсем ясно. А, мисля, че а, външният измерение на агента политика имаше много сериозен напредък под ръководството на комисар Йотингер. Такова е разпределението между компетенциите на комисията и на комисарите, но не смятам, че това разпределение в рамките на комисията трябва да определя разпределението на компетенциите в, между комисиите на парламента през 2008 година вече стана ясно, че тук не става въпрос за проблеми с енергийният микс или чисто енергийни въпроси. Тук става въпрос за един чисто политически въпрос. Това е становище, което беше прието единодушно от нашата комисия и трябва да направим нещо по въпроса. Вярно, че няма значение всъщност е, дали това досие е в правомощите на комисаря по енергетиката, който всъщност се справи отлично с него. Благодаря ви. Благодаря. Е, беше е, много приятно да чуя от теб, че чрез германската политика все пак може да се постигне много разумен резултат. Но въпросът с компетенциите трябва да бъде обсъден с колегата. А Останалото вече го казах. Господин Палецки, искате ли още нещо да кажете? Не. С това утре ще преминем към гласуване и е, член 50 ще ни даде е, съответната възможност, защото той дава повече възможности от член 49. И мисля, че всички в комисията са съгласни, че възможностите са повече, защото енергийната политика е решаващ инструмент в сферата на външната политика, както господин Сариуш Волски съвсем основателно каза. Искам да посоча, че утре няма да гласуваме за Израел. Комисията съгласно правната експертиза, която беше изготвена, очерта едностран... обеща, извинете, едностранно становище, но аз мисля, че трябва за по-голяма правна сигурност да позволим на комисията да изготви текста. Тя до утре не може да го представи, така че ще изчакаме да представи текста. Надявам се, че всички сме съгласни. И на следващите заседания ще гласувам по този текст, когато представим текста на комисията. Желая на всички приятна вечер.